He's giving up, yeah. Well, right, yes, okay, good. Uh, well, good afternoon, everybody. Uh, Здравейте на всички. Добре дошли в последната четвърта част от нашето двудневно заседание. Много се радвам, че ще чуем първо представенето на едно изследване, което ние поръчахме за общия достъп до разплащателна сметка. Нашия докладчик, госпожа Гепхарт, работи с службите на комисията и разгледаха различните заключения на изследването, а след това ще проведем публично изслушване от 4 до 6.30 по темата за достъпа до разплащателна сметка. Но, разбира се, първо да чуем представенето на доклада. Само трябва да намеря а, листа, който ми трябва. Аз сам съм си ги разбъркал листата. За нас е радост, че тук при нас е господин Патрис Мюр, който е работи в London Economics. Много интересни проучвания преди е провеждал за нас а, и за основните банкови услуги също той а, проведе проучването. Имате копие на самия доклад във вашите материали, както и копие от а, слайдовете. Само да се обърна към а, докладчика, дали иска да каже нещо в началото, преди да започне колегата Мюллер. Искам първо да благодаря на вас, господин председател, и да посоча, че няма веднага да премина към темата по същество. Ще направя това след представенето на изследването. Искам само да напомня, че тази тема е известна от дълго време и проблемите, които са свързани с нея, са доста важни за гражданите на Европейския съюз и ние трябва да започнем да решаваме тези проблеми. Като Европейски парламент бяхме много зарадвани, когато Европейската комисия в работната си програма за 2011 година обяви, че е, предвижда законодателни мерки в тази област и проблемите, които са свързани с е, неосигуряване на достъп до базови разплащателни сметки, е, ще се решават в бъдеще. Ние бяхме разочаровани, когато получихме само едно съобщение от Европейската комисия и беше посочено, че в даден момент в бъдещето ще има за законодателни мерки в тази насока. Естествено това е незадоволяващо, защото знаем колко много хора са засегнати от е, това. Те са около 30 милиона в Европейския съюз, като става дума за различни групи от лица. Е, като се започне от студенти по програмата Еразъм, които е, следват в друга страна и изведнъж се конфронтират с проблема, че не могат да сключат е, договор за найем без сметка в страната и не могат обаче да открият сметка без да имат адресна регистрация в страната. Това естествено не може да е, се приеме като положение до е, групите от лица, които имат финансови проблеми, които са свръхзадлъжняли, поради е, което е, те са в процедура на несъстоятелност като физически лица. Е, и ние знаем, че в е, нашето време, в нашия свят, е, нещата стоят така, че никой не може да оперира без банкова сметка. По тази сметка се превежда заплата, от нея се отдържат найеми, е, е, сметки за електрически токи и така нататък. Е, за това в комисията ние решихме да изготвим законодателен доклад по собствена инициатива, за да поставим под натиск Европейската комисия да се отнесе по-сериозно към тази тема и да е, изпълни обещанието си от 2011 година, поне през 2012 година. И казахме също, че желаем да възложим изследване, за да може да бъде обхванат целия спектър от проблемите и да бъдат очертани възможните решения. По тази причина аз е, очаквам с много голям интерес е, това, което ще е, представи господин Мюллер и след това, след дискусията с експертите, ще можем вече да очертаем начини за работа по тази тема, какво може да се направи и как можем да се погрижим гражданите да могат да упражняват на практика всички права, с които се ползват. Благодаря. Благодаря много, Ивлин, за началото, което постави, енергичното начало на нашата работа по тази тема. Искам да преканя и а, още един а, представител от комисията, който имаме тук, а, а, да се включи след това в а, дискусията. Споменах вече колко много опит имат а, нашите съветници по тази тема и по колко различни теми. А, и разбира се, те са запознати с всички свързани с а, а, банковите услуги теми. Господин Мулер, за мен е удоволствие да ви дам думата, да представите изследването, ще чуете ще имате възможност да ни покажете и презентацията. За тези, които ни гледат по интернет, нека бъдат информирани, че ще могат след това да имат достъп до тази презентация. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за това, че въведе контекста и даде тон за това представене. Днес ще направя един преглед на изследването. Няма да навлизам в подробностите, като има много данни, особено на края, но разбира се, заинтересованите могат да разгледат тези данни и да се задълбочат в конкретните области от интерес. А нека се обърнем сега към презентацията. В началото ще очертая целите на изследването, ще представя след това някои основни факти, след това ще говоря за препоръките на Европейската комисия по достъпа до основни услуги, до разплащателна сметка. След това ще говоря за това какви трябва да бъдат ползите от тези услуги и накрая ще приключа с нашите препоръки. И така, целите. Днес е ясно, че достъпът до банкови услуги е изключително важен за функционирането на съвременното общество, достъп до различни услуги, достъп до разплащания, някакъв вид достъп до банкова сметка. Това а, до някъде проистича от факта, че обществото а, вече а, изоставя на страна хартиените форми на а, плащане и много често се а, извършват разплащания без за това да се ползват а, документи, било то от банката или от самия потребител, но за да може това да се случи, трябва да има някакъв механизъм. Изчисленията са, че настоящ, в настоящия момент повече от 30 милиона в Европейския съюз над 18 годишна възраст нямат достъп до банкова сметка. Това е доста а, високо а, число, доста висока цифра и това е в ущърп на потребителите, тъй като това са потребители, които не могат напълно да участват в модерното общество. Целите на а, изследването с да се очертае преглед за това каква е ситуацията по-настоящем в държавите членки за достъпа до основни банкови услуги и след това ще говорим за очакваните ползи от а, организирането и предоставянето на такава основна банкова а, сметка. Подробностите, разбира се, може да видите в цялостния доклад, където има а, и нивата, цените за това да се отвори банкова сметка, а, цените за а, трансфери и разплащания в различните региони. Има много данни между различните банки и държавите членки на ниво банки също, така че ако това ви интервю... Е интересува, можете да видите директно в приложението а, и да проследите как се различават нивата в различните държави. И така, какво е настоящото състояние на предоставянето на банкови услуги? Голяма разлика има в различните части на Европейския съюз. В 12 държави членки има някакъв вид а, изискване да се предоставя някакъв вид сметка. Тук на екрана виждате кои са държавите и сега ще видим как се създава това задължение. В 15 други държави членки няма никакви, каквито да било разпоредби, предоставяне, за предоставяне на такава сметка. Така че в по-малката част от държавите членки има някакъв вид право на потребителите а, за такъв достъп. Различни средства са били използвани за това предоставяне, а, с това изискване. В някои държави има законодателство а, от съответните институции, в други държави има доброволен а, кодекс. В някои държави има известен достъп до на банкови сметки, разплащателни сметки, но там нивото на достъп варира. Например, във Франция, Белгия, Финландия, Дания има достъп до основна банкова сметка, която позволява да се извършват голяма част от стандартните операции, които един потребител би използвал. В Швеция има право до а, за достъп до сметка, но няма възможност за електронно банкиране. Тоест, ако искате да я използвате за електронно прехвърляне на средства, няма как да използвате тази сметка. В Нидерландия има споразумение между властите и банките, така че нещо между законодателно изискване и доброволен код. В други държави има доброволно изискване доброволни условия, като Германия, Ирландия, Люксембург и Словения, където много където човек може да си отвори банкова сметка, ако докаже своята идентичност с някакъв вид документ за идентичност и спазва изискванията свързани с борбата с прането на пари. В Обединеното кралство се предвиждат специални банкови сметки за тези, които не могат, нямат достъп до обикновена основна разплащателна сметка. В Италия се предвижда предлагането на разплащателна сметка. Всъщност, на пръв поглед изглежда не, като нещо просто, но е много по-сложно. Например, в Франция имате право да си отворите банкова сметка, но ако се опитате да го направите, от банката могат да ви, от, да ви откажат, но след това информацията се изпраща до Централната банка и тя може да ви а, предостави информация за това къде можете да си отворите банкова сметка. Тоест не е чак толкова проста ситуацията. Не, е, не става въпрос за това да влезне човек в банката и да си отвори разпощателна сметка. Има различни видове а, граждани, които, на които се отразяват тези а, условия. Има лица, а, за които това включва повече а, документи, повече информация и други, които не се Тъкват на такива а, осложнения. И така, защо казваме, че 12 държави имат някакъв вид а, разпоредби за предоставяне на а, достъп до а, сметки, може да видите в а, самото изследване. Евробарометър през 2010 извършва проучване, за да разбере доколко потребителите намират, че е трудно да. А, доколко е труден а, достъпът до такава банкова сметка, т.е. дали е труден, а не дали има такъв достъп. Така че ще видите защо има такива разлики. 39% в Румъния намира това за трудно, а пък 5% само в Финландия и Нидерландия, например. Тук а, се повдига въпроса. Има ли други въпроси, други бариери от гледна точка на политиката, които трябва да бъдат а, разгледани, за да стане по-лесно подобни услуги да бъдат достъпвани в различните държави членки. Много от държавите, където хората смятат, че е трудно да се получи такъв достъп, нямат било то правни или други разпоредби за предоставянето на такъв достъп. Може да има а, взаимовръзка, но е трудно да се определи доколко тя е директна. Европейската комисия публикува препоръки за това как да се преодолее този проблем на пазара. Принципът в препоръките е, е, че всички потребители, които пребивават, е, които са граждани на Европейския съюз, трябва да имат възможност да от да отворят и използват основна банкова разплащателна сметка, в която е да била държава членка, ако те вече нямат в случай, че а, нямат вече подобна сметка в същата държава членка. Две основни а, цели има тук. Един е свързан с финансовото включване, а, а другата свързана с а, единия пазар. Препоръката е от Европейската комисия, така че, тъй като става въпрос за а, препоръка, а, има възможност за държавите да реагират по различен начин. А, те могат да се съобразят с нея, ако разходите са разумни, но а, какво е определен нивото на разходите, а, остава а, да преценят те самите. Става въпрос единствено за препоръка. Колко ефективна би била тя, това зависи. А, доколко ще се възприеме в държавите членки, тъй като няма предвидени а, средства за налагане, нито глоби за неспазване. Полезно е да има препоръка, както ще видим по-късно, но е полезно да видим и какво ще се случи, ако няма последствия от тази препоръка и нищо не се а, развива, то тогава трябва да видим това дали няма да попречи на постигането на единен пазар. Какви услуги трябва да включват достъпът до базова разплащателна сметка? За да очертаем а, основните услуги, ние разгледахме различни заявления на заинтересовани страни, на организации от сектора и като че ли има много сериозен консенсус по това, че в тази разпощателна а, сметка трябва да се включват редит а, атрибути, трябва да има възможност за индивида, за лицето да отваря, затваря а, дадената сметка, могат да се внасят а, средства – от самото лице или отвън, да могат да бъдат използвани, изтегляни от лицето и също така да могат да се извършват разплащания, било то посредство дебитна или кредитна карта или кредитни прехвърляния. Последният момент е особено труден, защото ако имате средства в а, в своята сметка, но не може да ги използвате освен посредством дебитна карта, карта, то тогава имате много ограничени възможности. Трябва да има възможност а, лицето да извършва някакви трансфери, а, прехвърляния от тази сметка, които не са свързани само в, с средства в брой. Много е важно а, тази услуга да бъде а, включена. Това според мен се а, разбира би трябвало тези услуги да не са комбинирани задължително с други финансови услуги, като застраховка и така нататък. И накрая, за да се отговори на загрижеността, че финансово уязвимите лица могат да срещнат трудности с управлението на тази разплащателна сметка заинтересованите страни постигат консенсус, че не е необходимо да има функция за овердрафт в тази разплащателна сметка. Имаше мнение, че би трябвало да има възможност за някаква малка степен на овердрафт, за, особено за случаите, когато а, неумишлено остават малки грешки и се а, надскача наличната сума с малко. Според препоръката, ако напълно бъде осъществена тя от държавите членки, то базовата разплащателна сметка ще включва услуги по отваряне, опериране с сметката, затваряне на сметката, и, а, тегляне на пари в брой и прехвърляне на средства. Типа плащания не са а, ясно определени, могат да бъдат различни видове. В случай, че а, има конкретни условия, при които се извършват дадените прехвърления и плащания. Ако разгледаме в дълбочина препоръките, те наистина са в посока на препоръките на специалистите от областта, т.е. от тази гледна точка става въпрос за една много добра стъпка в посока напред. Какви са ползите? Тъй като е ясно, че ще има а, разходи. Ползите са а, на първо място за лицата, които са финансово изключени, за лицата, които са а, много по-мобилни и често преминават граници в Европейския а, съюз, трансграничната търговия и също така ползи за цялостното общество. Има смисъл да разгледаме по-конкретните ползи, по категория по категория, тъй като много често ние приемаме за даденост някои ползи. И така финансово изключените, които нямат а, банкова сметка, а, за тях е трудно да понякога да си намерят работа, защото често заплатите се изплащат по банкова сметка. Много им е трудно да имат жилище под найем, защото в днешно време по този начин се плаща наем. Много им е трудно също така да получат своите помощи, тъй като на днешно време те се изпращат по банков път, не се получават по почтата или на ръка. Когато има банкова сметка, не е нужно да се използват посредници за изпращане на а, средства. Разбира се, може лицето да отиде в Union Express, но това е свързано с а, допълнителни разходи, което се превръща като, в нещо като данък за това, че а, лицето няма средства. Ако, да речем, разплащате а, наем или нещо друго с постоянна сметка, с а, а, организирано предварително нареждане, то тогава вие се възползвате от а, различни намаления. Има и повишена сигурност, тъй като по този начин по-малко са разплащанията в брой и така се намалява а, риска от кражби. Има достъп до интернет много важен момент. На пръв поглед може да си помислите, а това е, не е важно. Но когато проучвахме поведението на потребителите в цифровата среда, достъпът до интернет е, позволява достъп до услуги и продукти, който е много по... А, на много по-низки цени, отколкото когато няма достъп до интернет. Т.е. липсата на достъп до интернет е като още един данък за бедността за хората, които са финансово изключени. По същия начин се преодолява и усещането за изключеност от обществото. И така, това са някои от ползите, а те са много. В следващия слайд, на следващия екран, говорим за ползите за мобилните а, лица. Понякога е трудно, всъщност в повечето случаи е много трудно да се отвори банкова сметка, когато се премести едно лице от една държава членка в друга. Има различен вид проблеми, които а, идват от страна на а, предоставащите тази услуга, т.е. банковия а, сектор, банките, които трябва да а, отворят тази а, сметка. Проблемът не проистича от индивидите или от лицата, които искат а, да имат разплащателна сметка. Тези лица много често са изправени а, пред трудността да предоставят документ за идентичност. В някои държави се изискват нестандартни документи за идентичност. В някои държави, от които идва мигрантът, няма подобен вид документи за идентичност. Правните изисквания, свързани с измамите и борбата с прането на пари, те а, се тълкуват по изключително рестриктивен начин и а, така затварят достъпа до а, отваряне на разпощателна сметка за лицето. Особено ако, да речем, този потребител не, не се разглежда като а, потребител с а, голям потенциал, да речем студент. А, и ба, за банката е ясно, че а, това не е а, потребител, в който има м, възможност за печалба. В едно изследване на Евробарометър от 2011 година се иска от потребителите да идентифицират бариерите, пред които са представени пред които са изправени в единия пазар и отварянето на разплащателна сметка се оказва там един от основните проблеми. Преодоляването на липсата на достъп до базова разплащателна сметка за мобилните лица е изключително важно, защото много от хората намират трудности точно поради тази причина. трансгранична търговия и електронна търговия, 12% от тези, които не използват интернет за поръчка на а, услуги и а, продукти през 12-те месеца а, преди провеждането на това изследване, посочват като причина липсата на а, карти. Може да има наистина много причини, но една от тях е липсата на разплащателна карта. Наличието на карти за плащане и канали за плащане, електронно разплащане са важни за електронната търговия, но също така предоставят защита за потребителя и защо е важна електронната търговия? Тя е начин да се набавят а, продукти и услуги на по-низки цени, но също така и по този начин а, лицата по-често пазаруват а, трансгранично. извън регионите около самите граници тази трансгранична търговия се осъществява единствено онлайн посредством електронна търговия и е много важна за развитието на единия пазар. И така накратко, това са най-общо ползите, които проистичат от предоставянето на основни банкови услуги на гражданите на Европейския съюз. И така, какви са нашите препоръки? Според нас характеристиките на базовата разпощателна сметка от препоръките на Европейската комисия са наистина това, което би трябвало да представлява една такава а, услуга. Ако бъде, бъдат а, осъществени тези препоръки в а, всички държави членки, а, ще има много ползи за финансово изключените лица, за мобилните лица и за трансграничната търговия. Но опасностите са, че а, тези а, препоръки могат да не бъдат последвани от реална промяна в държавите членки, тъй като няма задължение, не се създава задължение. Според нас е изключително важно и би било много добре след 2-3 години да се оцени отново ситуацията, да се провери дали са постигнати резултатите, ако не, ако няма напредък или то е в много малка степен и все още остава а, този голям брой а, индивиди без банкови услуги, то тогава трябва да се помисли за въвеждането на директива, която създава такова законодателство, но все пак, тъй като банковите системи се различават доста в Европейския съюз по практика, по организация, може би е най-добре да се разгледа директива с минимална характер... хармонизация, която създава задължение за предоставяне на такава услуга, но а, която оставя осъществяването, реализацията а, на държавите членки. С това, господин председател, приключва моя преглед на, на изследването. Има повече информация в доклада, но нека да оставим малко време за въпроси. Well, thank you um, very much indeed for a very broad range. Благодаря ви за разгънатото, изчерпателно изложение едно резултат на едно задълбочено изследване наистина на ползата от разширяването на достъпа до банкови услуги. И е, вие разпростирате е, анализа си отвъд рамките на чисто социалните аспекти. Е, е, нашата комисия е, определено е, се е занимавала, например, с проблемите, пред които, е, с които се сблъскват е, мобилните е, лица. И сме констатирали, че положението е много тежко. На този етап непреодолимо. Имаме малко време. Експертите ни вече пристигат. По-късно ще ги приветствам, както подобава. А сега нашите колеги, госпожа Гепхер, господин Шмидт, Крунер, Декампус, Коферати и така нататък. Благодаря, господин Мюллер. Наистина, това беше една много ценна информация, която вие ни представихте в вашето изложение и беше много интересно да се видят обобщени още веднъж всички предпоставки и всички препоръки, които вие ни представихте. Това, което представихте във вашето изложение, ми дава повод да разглеждам достъпа до базова разпрашателна сметка като универсална услуга и тази универсална услуга трябва да бъде предоставена на всички хора. Ние искаме да започнем дискусия, каквато вече имахме в комисията, че има хора, които не желаят да имат сметка. Аз е, в никакъв случай не желая да ги принуждавам. Който иска да държи парите си под възглавницата, може да го прави. Не става дума за това. Аз е, не искам да се упражнява принуда за откриване на базова разплащателна сметка, но ние трябва да се погрижим хората да имат достъп до такава сметка, т.е. възможност да откриват такава, когато желаят знаят. И е, от е, тази сметка зависят много неща, както стана ясно в е, обществения живот, в електронната търговия, в вътрешния пазар и като цяло е, много неща в живота на гражданите зависят от една подобна сметка. Вие посочихте, аз искам сега да задам въпрос в тази връзка, че условията в държавите членки, е, които се предлагат от е, банките там, са най-различни. Например, в е, Румъния почти 50% от хората нямат сметка. Вероятно причината е в това, че в тази е, страна, в определени нейни райони няма банкови институции и е, просто се плаща в брой. Е, това е проблем, който ние не можем да решим на европейско равнище. И мисля, че ако правилно съм ви разбрала, това, което ни препоръчвате е този достъп до откриване на разплащателна сметка да се гарантира. Обаче е, трябва да се погрижим от друга страна в държавите членки е, наистина този достъп да се осигури, но начинът по който ще го направят да предоставим на тях. Е, във всички случаи е, това е, съответства на моите представи за препоръки. Може би бихте могъл да очертаете различните проблеми в различните държави членки. Да, примерно Финландия, Франция, Румъния, България. Какви са проблемите, които възникват във връзка с концепцията за банковия сектор там или е, наличието на банкови институти в тези страни. Е, дали вие сте проучвали този проблем и ако да, бихте ли ни посочили повече факти? Um, well, I think we'll take one round of questions together. If, uh, Mr. Нека чуем още няколко въпроса, ако нашият е, докладчик не възразява. Оли Шмидт. Благодаря, господин председател. Благодаря за представенето на доклада. Много полезно смятам. Разбира се, аз не мога да се съглася с всичко. Дъщеря ми учи в Единбург, в Шотландия, едно доста цивилизовано място, но съзвучи с констатациите на изследването се оказа, че тя просто не може да си открие банкова сметка. Това е едно, но по препоръките, защо чак накрая говорите за евентуално законодателство? Аз съм съгласен тук, че в тази нова среда банковата сметка е Нещо от насъщна необходимост за всеки гражданин. И защо днес 21 век. Е, за това се говори под формата на едни такива хлабави препоръки. Не, че аз съм голям привърженик на европейското законодателство, но ако няма друг начин трябва, би трябвало да се подходи нормативно. Благодаря, госпожа Тревне. Благодаря ви за експозето. То беше е, много интересно и съзвучие с представите на нашата комисия, но съм съгласна с преждеговорившия, че вероятно трябва да направим една стъпка напред е, средно, знаете, 50% от европейското население се натъква на едни или други трудности е, в опитите си да си открие банкова сметка. Така че би трябвало малко по-бързичко да действаме. И сега въпросът ми е как биха станали нещата на практика. Казвате, че във Франция е, банката може да ви отхвърли и тогава Централната банка трябва да намери някакво решение. Това е, е сериозна спънка. Повечето хора биха се отказали при, при първия отказ. И няма ли някаква нормативна форма да се задължат банките? Тук не става въпрос за отпускане на кредит в края на краищата, е, нито за поддържане на отрицателни остатъци по текущи банкови сметки, а просто за откриване на една банкова сметка с собствени средства. Господин Викампус, благодаря, господин е, председател. Много интересни неща е, има в изложението, е, но то поражда и доста съмнения и неясноти. Всяка мярка има своята обратна страна, обратен ефект. Ако вземем студентските сметки, ако е, по една студентска сметка не се допусне овердрафт, то е, ползата от нея би се свела до минимум. На мен ми е ясен замисълът на препоръката, разбира се, за намаляване на необслужваната задлъжнялост, но не, е, всяка мярка има своите предимства и недостатъци. Една област, е, в която, според мен, всъщност две области, в които би следвало да се търси хармонизация, според мен е, са е, банковото обслужване е, у дома или домашното банково обслужване и е, през граничните банкови преводи. А положението в момента е много шарено. Тук, например, човек трябва да разполага с някакво специфично оборудване, за да може да стигне до банковите си сметки вкъщи. А за един банков превод пък се плащат огромни такси. Просто е, няма, няма друга възможност. А, аз разбирам също така, че неимоверното разрастване на кредитните карти от началото на 90-те години на миналия век е, до голяма степен, поне отчасти, допринесе за кризата, в която се намираме днес. Така че, и казвам, всяка мярка трябва да бъде преценявана много внимателно. Защото е, е, може да има своите положителни, но и отрицателни страни. Благодаря. Още двама желаят да се изкажат. Господин Коферати и господин Пренагаст. Госпожа Пренагаст, извинете. Благодаря, господин председател. Трябва да посоча, че бях силно впечатлен от тази презентация и от слайдовете, които онагледяват чутото от страна на господин Мюллер. голяма част от европейските граждани съвсем обективно не искат да се ползват с едно от правата си и това естествено има своите исторически причини от една страна, но смятам, това в началото на третото хилядолетие е за абсолютно неприемливо липсата на достъп до базисна разплащателна сметка, това автоматично води до ограничаване на възможностите за а, харчене на пари и за а, вземане на различни потребителски решения и това засяга милиони потребители. Ако това право не се предостава на толкова много хора, то тогава трябва да се търсят ефективни решения, поради което смятам, че в тази връзка е уместно да си помислим за законодателен акт. Би трябвало да не възлагаме на отделните държави и членки да действат в тази насока, защото когато те правят това, това води до е, доста различни ситуации. и така е отразено и в документите. Става дума за приоритет в случая да бъдат гарантирани еднакви права, за което са необходими инструменти. Най-ефективният е, инструмент е, е един европейски законодателен акт. Разбира се, може да има елементи за приспособяване при прилагането на този правен акт, но трябва да се установи какво ще бъде неговото въздействие, какъв ще бъде ефекта от него. Имаме проблем във връзка с информацията във връзка с определени лица. И още една последна бележка ми позволете, тя е от формален характер. Когато някой е принуден непрекъснато да се разплаща в брой, това води до там, че се увеличава престъпността. А, а подкупа, активен и пасивен на политическо равнище, много често се извършва при използване на пари в брой. И ако е, не вземем мерки, без да желаем, ще създадем опасност за е, облагодетелстване на определени е, престъпни групи. Така че от една страна трябва да гарантираме право на гражданите, от друга страна, чрез упражняването на това право да е, осигурим нормално протичане на тяхното ежедневие. Благодаря. Госпожа Пранергаст. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на нашия докладчик за отличното представяне. Има един кратък въпрос. Нали, извършена ли е някаква проучвателна дейност до сега от комисията по факултативните мерки и какви са резултатите? И освен това, в случай на пазарно бездействие, законодателното решение ли е най-доброто? Имайки предвид в случая сериозния брой на социално слаби лица в неравностойно случая положение. И още нещо, ако ми позволите и аз да добавя. Е, за относителните предимства на нормативното и на факултативното решение в случая. А, би било интересно, това се съдържа в подробното изложение, предполагам. Ако съм прав, е любопитно е, че, например, в Естония няма нито доброволна, нито е, е, нормативна уредба, а тя се нарежда на трето място по достъп до банкови услуги. Дали това, примерно, се дължи на сериозното разпространение на компютърната грамотност е, в тази страна? Колегата Шмидт, например, настоява за нормативни решения. Обаче аз не съм сигурен, че тези статистически данни тук са убедителен аргумент в подкрепа на това. В Холандия, например, правото на банкова сметка е, е, се урежда от спогодба някаква между банките и е, държавата. Нещо средно между нормативно и факултативно разрешение. Благодаря. Нека започна с първия въпрос, зададен от докладчика. Ние не сме проучвали връзката между структурата на банковата система в една или друга страна, предвид е, и, и степента на банково обслужване, предвид недостига на време. Но бих искал да кажа нещо, според мен, много важно. В някои страни, и аз е, е, от личен опит мога да го твърдя, в селските райони няма банкова инфраструктура постоянна. По-скоро банките изпращат свои пътуващи агенти, представители които обикалят селата веднъж седмично. Нещо подобно става днес и в Индия, с помощта още повече на интернет. Значи, фактът, че в дадена страна липсва материална, физическа инфраструктура не е непременно недостатък. По-скоро стимулира творчески решения. А втората бележка, която бе направена, с въпрос защо препоръки, които още се квалифицират като слаби, аз вероятно съм по-оптимистично настроен в случая. Ще ми се да видим как ще реагират държавите членки на препоръката, препоръките, преди да пристъпим към налагане на някакви задължения. Разбира се, аз не мога е, да ви налагам политически решения. Това е ваша прерогатива но имайки предвид, че в различните държави членки са намирани различни решения с гордолу една и съща степен на успех, както спомена и председателят, сочи, че не можем да направим някакъв окончателен извод в подкрепа на факултативния или нормативния подход. В Франция, например, е намерено решение, то е изключително сложно. В Холандия пък решението е много просто. Е, въпрос е, относно е, това, че твърде стеснително подхождаме към пакета услуги, които препоръчваме да се включат в универсалната банкова услуга. Но ние предлагаме доста неща, всъщност, не е така. Според нас доста е, широка е гамата е, на това, което предлагаме. Но все пак е, това допълнително банково обслужване малко надхвърля мащабите на изследването. После нещо много важно за статистическите данни от Евробарометър – Както казах в самото начало, е, респондентите са питани дали според тях достъпът е затруднен, а не дали въобще нямат достъп. Някои от тези, които са били по-скоро затруднени, вероятно така и не са получили достъп. Но зависимостта не е еднозначна. Много, много внимателно трябва да се четат тези резултати. Те са показателни, доколкото много хора се натъкват на проблеми. И това е проблем. Но от тези данни не бива веднага да се прави извода, че едва ли не всички отговорили е, положително на въпроса е, са останали без банково обслужване. Много от изказванията е, се спряха на альтернативата директива, регламент от една страна и, и саморегулиране от друга. Трябва да видим на къде ще тръгнат държавите членки. Това, това първо. И от друга страна да се преценят предимствата и недостатъците на разрешенията, въведени в няколко страни. Впрочем, бих искал да поправя е, едно недоразумение, свързано с френския опит. Преди няколко години, ако банката откажеше да открие сметка на лицето, то лицето трябваше лично да се обърне към Френската национална банка, е, което се оказа практически трудно. Сега нещата са променени. Банката, която отказва да открие сметката, е длъжна тя служебно да изпрати цялата необходима информация на Централната банка, вече Централната банка, в зависимост от преценката си, ще насочи тази информация към банката, на която нарежда, на която възлага да открие е, сметката. Ем, така нещата са далеч по-прости е, в сравнение с положението преди няколко години. Мисля, че така съвсем сбито отговарям на всички задани въпроси, господин председател. Да, да, господин Мюлер, е, благодаря ви. Я мисля и ще поостанете, така че ще се включите и в по-широката дискусия. А, сега така безшевно ще пристъпим от вашето изложение към е, публичното изслушване. Е, което ми дава възможност е, официално да приветствам е, гостите ни за това изслушване. Нези от вас, които не са чели програмата, вероятно сега с интерес ще научат, че експертното е, изследване, е, посветено на достъпа до е, банкови услуги, е вече публикувано и за нашите слушатели в интернет вероятно ще бъде интересно да научат, че документът е на разположение в интернет. Така, сега за мен е голямо удоволствие официално да открия изслушването, да приветствам още веднъж нашите двуклачици, госпожа Гебхарт от Комисията за вътрешния пазар и господин Крютер от Комисията по економически и парични въпроси. А също така, тук а, до нас е един а, много добър приятел а, на Комисията за вътрешния пазар, господин Фол, който е генерален директор на дирекцията Вътрешен пазар в Европейската комисия. Нашите експерти ще докладват на две части. Първо по темата основно банково обслужване като потребителско право и ем, универсална отруга, услуга и на второ място е, достъп до разплащателни услуги и ефекта върху вътрешния пазар out of all these. You'll get a very short introduction from me, um, and uh, we're really interested to hear what you have to say to us. Uh, so first of all, then, I'm going to invite uh, Evelyn uh, once again to say a few... Но, първо, uh, нека от госпожа Гебхар чуем няколко встъпителни думи. Uh, след това ще чуем и от uh, директора на Генерална дирекция Вътрешен пазар. Благодаря. Е, ние в случая сме конфронтирани с въпрос, който засяга изключително много хора. 30 милиона граждани в Европейския съюз нямат достъп до банкови сметки. Това са хора, които са на възраст над 18 години. И всъщност бих искала да посоча, че този брой е твърде висок. Когато започнах да се занимавам с този проблем, аз не можех да приема, че броят на тези хора е толкова голям. И от това съдя, че наистина проблемът е много важен. Аз искам да напомня, че ние не се занимаваме с този въпрос от тази година или от 2011 година. От 10 години Европейският парламент винаги е поставил този въпрос и Европейският Европейската комисия винаги е подпрощавала наличието на този проблем. Като погледнем новите резолюции, през 2008 година, например, ние помолихме Европейската комисия да се намеси. Професор Монти в а, своя труд а, за господин Барозо посочи, че трябва да се действа по този въпрос и цитирам това, което написа професор Монти. Комисията трябва да прецени, съкръщавам цитата, да приеме е, регламент, съгласно който всички граждани трябва да имат е, достъп до основни е, банкови услуги. Днес банковата сметка е предварително условие за достъп до редица услуги и също така за разкриване на възможност за пълно използване на вътрешния пазар. Виждате, че професор Монти също формулира съвсем ясно това искане. Както и ние тогава, господин Луи Грек е, постави това искане в парламента. И е, след това през 2011 година е, не ставаше дума за препоръка, а предложение за а, директива, за да може да се реши проблема. Трябва да посоча, че бях изключително разочарована, когато видях, че а, всъщност накрая се получи пак препоръка и от господин Мюллер току-що чухме, че тази препоръка всъщност а, не може да бъде приложена а, пряко волята на държавите членки. Тоест, ако една държава държава членка не желая, няма да се съобрази с препоръката. Не можем да чакаме една, две или пет години, докато се направи нещо по въпроса. Защо? Защото е, този проблем, за който говоря, засяга наистина много хора. Не става дума за хората, които не желаят да имат банкова сметка. Още веднъж искам да подчертая. Ако някой иска да си държи парите под възглавницата или под дюшека, това е негово право. Не става дума за тези хора в случая. Искам да припомня една дискусия, която беше проведена в нашата комисия. Става дума за е, създаване на право на а, откриване на базова разплащателна сметка. Не става дума за всички а, видове банкови сметки. Става дума за банкови разплащателни сметки. А, това са най-важните неща, които се обслужват а, а, с такива сметки в а, настоящата а, ситуация, в която а, почти всичко е цифронизирано. Примерно да се плащат найеми, да се а, получава, да се превежда заплата на тази сметка сметка, да се правят покупки по интернет и е, просто да се участва като цяло в живота в Европейския съюз и в частност в изграждането на вътрешния пазар. За това става дума. И когато казах, че е, искам да изготвя законодателен доклад по собствена инициатива, е, нямах предвид е, това да се регулират тези услуги на банките, а, както вече чухте, ще чуете може би още веднъж в днешния ден. А, системите на държавите членки са твърде различни, за да могат да бъдат подложени на регулация. Ние не искаме да извършваме банкова регулация в тази област. Затова желая да а, се погрижим в нашата комисия потребителите да могат да се движат и да действат свободно на вътрешния пазар, да принудим държавите членки да предлагат решения, съгласно които е, и съгласно банковите системи, които те имат, да могат да дадат е, отговор на тези въпроси. Това имам предвид е, в желанието си да изготвя законодателен доклад. Е, и е, съм дълбоко убедена, знам, че много колеги в е, нашата комисия са също така убедени, че ни е необходимо нормативно решение, т.е. законодателен акт, който да е, се прилага в държавите членки, да има обвързващо действие и наистина в държавите членки да се предлагат такива услуги. Това е което е, съм си поставила като задача и за това смятам, че е добре, че провеждаме това изслушване. Добре е, че е, докладчикът от ЕКОМ проявява готовност да участва с нас в тази дискусия и да изложи схващанията на комисията ЕКОМ по тези въпроси. Независимо от това как изглежда въпроса с е, правомощията, смятам, че ние ще си сътрудничим във всички случаи, защото трябва да намерим решение действия за гражданите и в техен интерес. С това е, приключва моето изказване. Благодаря. Um, ähm, благодаря. Първо искам да благодаря за това, че съм поканен на тази дискусия в комисията ЕКОН преди Девет месеца имахме изслушване по този въпрос. Това изслушване проведохме сами и също така имаше и в тази комисия едно или повече изслушвания и според мен е добре, че сега се събираме в този формат. Смятам, че по същество нищо не е променено. Сега това, което е, ти каза, коя е водещата комисия, това е вярно. Е, ЕКОН също има своите перспективи. Е, с, ние смятаме, че е, става дума за банкова регулация, защото е, достъп може да се осигури чрез банкова регулация, но аз се надявам, че този въпрос е, относително скоро ще намери решение, но е, това не мисля, че е в е, наши компетенции изцяло и в компетенциите на председателите на комисиите. Аз мисля, че след като гражданите по време на кризата е, видяха, че Европейския съюз и в частност държавите членки направиха много за да спасят банките и да ги подпомогнат. В тази ситуация според мен е важно да се направи нещо за гражданите. Европейския съюз да не се схваща само като институция, която подкрепя банките и банковите клиенти. Аз е, често чувам, че има известно недоволство че след гражданите. Те твърдят, че се е, подкрепят основно банките и затова смятам, че е правилен политически знак да се направи нещо за гражданите. За мен това е много важен политически аспект, когато става дума за е, темата е, достъп до базови разплащателни сметки. Има много причини, е, госпожа Гепфърд посочи много от тях, най-вече от гледна точка на потребителите, които са в е, е, полза на един такъв проект. Аз смятам, че е напълно безспорно е, и за двете комисии, че трябва да бъде законодателно предложение, това не стои под въпрос. Е, Искам обаче да науча дали дискусията, която имахме в ЕКОН, е, и да изложа същевременно, че е, в тази дискусия има някои аспекти, е, на тези аспекти сега ще се спра. Става дума, че а, разплащането в брой вече се измества от, измества от а, безналичните плащания. Евелин каза вече това, но а, разплащанията в брой всъщност а, а, не са свързани с такси, те са общо достъпни, но а, в каква степен наличните плащания ще бъдат заменени с безналични плащания, в крайна сметка това в крайна сметка ще доведе до там, че всичко ще се прехвърли към банковия сектор, който разбира се събира необходимите такси за подобни операции. За това смятам, че трябва да се изясни че когато а, разплащанията стават основно по електронен път, а, трябва да се гарантира на гражданите достъп до подобна форма на разплащане, поне в а, формата на базова разплащателна сметка. А, всичко това е свързано с разходи. А, и е, за това е, трябва да се разгледат някои аспекти на банковата регулация, е, как е, примерно да се осигури на хора с ниски доходи да откриват разплащателна сметка, базова разплащателна сметка, трябва е, да се реши дали това ще става е, възмезно или безвъзмезно, дали ще се събират такси. Това са въпроси, които е, трябва да се изяснят. Още един аспект от е, наша гледна точка. Една а, базова разплащателна сметка би трябвало да се открие като а, сметка, която а, да бъде а, предлагана като първоначална сметка, т.е. да не включва пълната програма и освен това подобна сметка трябва да съдържа лимит на задлъжнялост в смисъл да не се дава възможност да се превишават авуарите по тази сметка. Особено за хора с ниски доходи и в настоящата ситуация на криза, това е много важно да могат да разполагат с сметка от подобен характер. По време на нашето изслушване чухме представители на различни държави, че много често боравенето с пари и изисква определена степен на образованост и много често поради липса на знания хората задлъжняват. И за това тези сметки трябва да съдържат забрана за превишаване на лимита по една подобна сметка. Но мисля, че в двете комисии ще трябва да се разработи продукт, който да предлага защита в такава форма, ние се застъпваме за това, по причини на конкуренцията всички банки да предлагат е, такава услуга, кредит юнион и така нататък. Може би има един малък сектор, който може да се изключи. Има специализирани банки, които не могат да предлагат такива услуги. Това е ясно, но по причини на конкуренция всички банки като цяло, по-голямата част от тях, трябва да бъдат задължени да предлагат такива сметки. Беше казано от е, вас, че има необходимост от е, самозадължаване. В Федерална република Германия има такива сметки, които са на база самозадължаване. По моя информация, в Германия първо нищо не беше направено, е, изчакваше се преди е, беше е, направена препоръка, която не винаги се изпълняваше и от друга страна е, потребителските съюзи е, като че ли е, не предлагат достатъчна защита. От е, гледна точка на банките всички твърдят, че тази система на самозадължаване функционира добре, но все пак има редица проблеми, редица пропуски, които изискват законова уредба. Ако банките самите твърдят, че нещата не функционират много добре, то тогава какво пречи за създаване на необходимото правно основание? Може би още нещо. Ние междувременно се разбрахме с госпожа Гепхарт да представим проект на 12 март на 12 март е, той ще бъде обсъждан и казахме, че измененията трябва да се внесат до 22 март е, и след това в е, края на май ще се опитаме, поне в ЕКОН, да решим, да вземем решение по нашата част, да приемем нашата част и причината е, че до края на срока, който е поставила комисията, ние искаме да имаме а, проект за документ. Защото иначе няма смисъл да представяме такъв проект документ, когато изтече срока. Ние искаме да представим собствена концепция и да можем да конфронтираме с нея комисията. Това е което искам да посоча. Давам сега думата обратно на председателя. Uh, well, thank you very much indeed, uh, е, Благодаря ви, е, господин Юрген Клюта. Вие добавихте още доста въпроси, е, по които ние ще работим в нашата комисия и накрая ще се получи един много удовлетворителен доклад. Джонатан, много се радвам да ви видя отново тук. Нека сега чуем от вас каква е позицията на комисията. Е, благодаря. Малка му, уважаеми госпожи и господа депутати, е, добър ден. Благодаря ви за отправената покана да участвам е, в това изслушване. Благодаря ви за идеята да излезете с доклад по тези теми. Ние ще очакваме с голям интерес неговата поява. Ясно е какъв е тук залогът. Електронните разплащания все повече изместват разплащанията в брой по най-различни причини, а когато става дума за електронна търговия, вече не става дума за удобство, а за нещо абсолютно необходимо. Е, пълноценно участие в обществения и економически живот днес е, без банкова сметка е просто немислимо. Движим се към, ако щете, безналично общество е, в редица сфери на обществения живот – поради което е от съществено значение всички потребители да имат достъпа до разплащателни услуги, за да извлекат максимална полза от единия пазар. И за да може този единен пазар да функционира правилно в един финансово-социално разширителен е, вид. Решенията в настоящия момент наистина е, са крайно разнообразни между държавите членки. Е, най-остро засегнатите страни са България и Румъния, в които е, близо половината от е, възрастното активно население е, са хора без основна банкова сметка. Общо 30 милиона души е, в активна възраст – в Европейския съюз са без банкова сметка. 6-7 милиона души са кандидатствали и им е било отказано откриването на банкова сметка. Ясно е, че най-остро засегнатите са хората с нисък или нередовен доход или онези, които са се натъквали на финансови затруднения в миналото. Няколко са причините за това състояние на нещата недостиг на банково-разплащателна инфраструктура в някои страни, както вече се каза, недостатъчна финансова просвета и често казано липсата на заинтересованост у, търговските банки е, да приемат е, клиенти, физически лица, които е, смятат не биха били изгодни. Оплакват се пред нас и хора, които е, са е, крайно мобилни, наистина студенти, е, сезонни работници. Това всъщност е красноречиво доказателство, че единия пазар не действа. И аз имам личен опит. Моят син отиде да учи в университет в страна, чийто гражданин е обаче за нуждите на банковата сметка беше квалифициран като чуждестранно лице, неизвестно по каква причина, с проистичащи от това огромни трудности при откриването на банкова сметка. Значи, единият пазар всъщност не работи. И тук е, стои въпроса не само за относителната привлекателност на едни или други клиенти, а и за трансграничния елемент. Ам, клиентите, потребителите е, могат да се придвижат навсякъде в Европейския съюз. Оказва се обаче, че не могат е, по максимално прост начин да е, управляват финансите си. Сложни са условията, е, искат се всякакви доказателства за самоличност, с насрещни проверки. Някои от тези трудности са от чисто нормативен порядък, други са просто обичай, установена практика на, на банките, е, най-вече изискването за местожителство, и разбира се, критериите на банката за рентабилност. Знам, е, някои от е, членовете на парламента ние разочаровахме с това, че излизаме с препоръка, вместо незабавно да пристъпваме към проекто нормативен акт. Наистина, уредбата трябва да бъде стегната, да предвижда стандарти е, за конвергенция навсякъде в Европа, за да се гарантира достъп до основни банкови услуги. Както чухме днес, държавите членки са намерили различни разрешения. Някои са е, нормативни, е, други са от административен порядък е, договорености между частния сектор и държавата, в трети държави членки просто до сега нищо не е направено. И, и сега, ние в своята препоръка категорично казваме, че тя е едва първата стъпка. И правим оговорката, че ако препоръката не доведе до ефекта, е, който се надяваме тя да породи, е, ние е, чисто и просто, без заобикалки, ще излезем с нормативен акт. Препоръките са повече от ясни и са адресирани до държавите членки и до банковите среди. Посланието е, че този е, пазарен недостатък трябва да бъде преодолян и всички е, членове на обществото да получат достъп до основни банкови услуги. Като оставяме на преценката на всяка държава членка да намери най-целесообразния начин за постигането на тази цел, но от друга страна твърдо формулираме условията за достъп. Тоест, достъп не може да бъде отказан на основание гражданство, местопребиваване в Европейския съюз, прогнозна рентабилност на клиента или заетост на, на лицето. И също така казваме в препоръката, че комисията възнамерява да направи отново преглед на състоянието на нещата през юли тази година. Държавите членки докладват за степента, в която са изпълнили препоръката Очакваме последните отчети на държавите членки да постъпят този месец. След това ще видим, ще анализираме какво всъщност се е променило или, <laughs> опасявам се, не, поне в някои държави членки. И оттам нататък ще обмислим какво да предприемем ще е, излезем с е, документ, обзор е, с онези съпътстващи мерки, които преценим за необходими. Това още тази година през лятото. Ние високо ценим вашите усилия в тази област. Обмисляме още няколко въпроса, свързани с финансовите услуги на дребно, това число прозрачното формиране на таксите, възможността клиента да се прехвърля от една банка, от един оператор на друг и свързаните с това разноски, всичко това ще доведе до пакет от мерки, които ще предложим някъде през лятото. Както казах, в резултат от анализа на поведението на държавите членки в отговор на нашите препоръки. Разбира се, необходимо е време детайлно да проучим информацията и да преценим окончателно дали нормативният подход би бил най-удачен. За сега гледаме непредубедено на този въпрос, като си даваме сметка за неговата значимост. И аз отново ви благодаря за възможността, която ми дадохте да се изкажа пред вас. Благодаря ви, Джонатан, за това повече от ясно изложение. Напълно навременно е то, освен това. А ние с удоволствие ще ви предоставим и информацията, с която ние разполагаме, за да послужи тя за вашия анализ. Сега, първата част от изслушването с нашите почитаеми експерти, първата част основно банково обслужване като потребителско право и универсална услуга. Ще изслушаме представител на една европейска потребителска организация. Експерти на тази организация са редовни наши гости. След това доктор Удо Райхнер от Хамбургския университет. Там има е, независим изследователски институт в е, финансовата област. След това Виктор Камински, е, вице-президент на Националната асоциация на кооперативните и взаимоспомагателни каси. И накрая господин Дирбек, това от Польша, извинете, господин Дирбек от Дания, който е юрист, и опасявам се, че не мога да произнеса името на неговата юридическа кантора. Датският ми хич не го бива. По време на датското председателство ще се упражнявам, но ще оставя на вас да се представите. Всеки от нашите експерти ще разполага с по 10 минути След това Нашите докладчици и колеги е, ще коментират е, чутото. Ще помоля след това експертите да отговорят. А разбира се, ще могат да коментират е, и един други го себе си. И нека сега започнем с госпожа Фали за 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата да участвам. Аз а, малко ще резюмирам нещата, които вече се казаха, просто защото ние до голяма степен ги споделяме. Е, сега 30 милиона лица, данните на Европейската е, комисия на възраст над 18 годишна възраст без банкова сметка, наистина е, този проблем най-вече е съсредоточен в определени държави членки но и в страните с сериозно разпространение на банкови услуги. Спомена се Франция, например, 98,4% е, от възрастните имат банкови сметки, но а, е, още около 150 хиляди французи нямат банкова сметка, което не е за а, е, пренебрегване. А, има нормативна уредба, но, но на нея се гледа на сложна, е, тя някакси не се ползва, по-малко от 35 000 души годишно се позовават на нея. И, и фактически какво да се прави? Проблемът за достъпа до банкова сметка засяга най-вече онези, които никога просто не са имали банкова сметка, но и онези, които са отхвърлени от системата. Защо това е сериозен проблем? Защото общо достъпът до финансови услуги и, и до разплащателна сметка е от съществено значение, за да може всеки да се интегрира в обществото, чието член е. Има много тясна връзка между е, социалната от една страна и финансовата от друга маргинализация и отхвърляне. Без банкова сметка човек не може да ползва каквито и да било други финансови услуги. Кредит, застраховка, е, спестовни влогове, е, работниците мигранти не могат да изпращат средства, могат да ползват Western Union, например, и други подобни, чието такси обаче са невероятни. По-нататък в редица случаи разплащанията в брой са изключени, е, един найм, например, трудно може да се плати е, в брой. Усложнено е разплащането за комуналните услуги, електричество, телефон и така нататък. И както вече е, казахте, лицето не може да получи достъп до потребление в интернет. Тъй като в повечето случаи разплащането за потреблението в интернет става с банкова разплащателна карта. От трансгранична гледна точка, разбира се, прибиваващите чужденци на, на, на територия на друга държава членка се натъкват на сериозни затруднения, ако не могат да си открият банкова сметка. И аз мога да ви дам един пример. Един колега изпрати сина си да учи в Швеция. Отказаха му да му открият банкова сметка, защото престоят му бил с продължителност по-малко от две години. Изчислил е моя а, колега а, а, колко а, а, е, ще а, му струва липсата на банкова сметка в Швеция за извършене редовните плащания. Нали, те са възможни от друга банкова сметка нали, в чужбина, но със съответни такси възлиза на около 700 евро годишно. Само под формата на банкови такси по ако очакваме от потребителите да се възползват в по-голяма степен от единния пазар, да, да купуват стоки и услуги в държавите членки, естествено чрез интернет, обаче като се стигне до откриването на банкова сметка в друга държава членка, мисията става невъзможна. Особено когато човек не е постоянно пребиваващ в съответната страна. А инак предимства би имало. Би имало предимства дори при откриването на банкова сметка по дистанционен начин, по интернет. Сега, какво трябва да съдържа? Кои са параметрите на една основна, базова банкова сметка? Да може е, титулярът да внася и тегли, да получава преводи, да е, нарежда плащания за, за посметки и по фактури – е, е, в е, основната услуга трябва да се включва и разплащателна дебитна карта, за да може да се теглят пари от банкомати и да се извършват плащания при търговеца. И разбира се, банковите извлечения са неразделна част. При това, всичко това и по електронен път. Всяка държава членка ще трябва да получи възможността да допълни е, този основен пакет е, съобразно установената практика. Е, да се включат допълнителни платежни средства, е, е, защо не, дори е, известен овърдрафт, при строго определени условия. Може дори да се предвиди на някои категории клиенти тези услуги да се предоставят безплатно. Е, и е, за да е, не се отхвърлят, да не станат обект на, на някакво отрицателно обществено мнение тези лица, в никакъв случай те не трябва да бъдат обслужвани от един единствен специализиран някакъв банков институт. Сега, ние съжаляваме наистина, че комисията не предлага веднага задължаваща нормативна уредба. Според нас различните факултативни, кодексни е, форми на саморегулиране не вършат работа. Е, в заключение бих е, направила аналогия с разговора относно правото на достъп до интернет, е, право на което все повече най-различни институции е, гледат като на фундаментално, на основно право. Така би трябвало да гледаме и на банковата сметка. Благодаря. Thank you very much indeed. And, um... We're happy to give you a copy of our report as well. Благодаря много. Така ли? Pick up that discussion later. Uh, now, professor... Ще ви предоставим uh, копия от нашия доклад. Господин uh, професор Райфнер, имате думата за 10 минути. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Chairman uh, for this invitation. I, I have been working on this issue. I still remember in the 80s and... Благодаря много, господин председател, за тази покана. Все още си спомням а, предишните десетилетия, в които си говорихме за банкирането, а, така да рече в миналото и тогава имаше много а, предложения, които все още не са се осъществили. Тогава беше Белгийското председателство и те въведоха основното право а, за достъп до финансови услуги. Е, тогава то беше добавено към е, правата като е, достъп до електричество и така нататък. През предишните години също в Гьотеборг, заедно с Диджи Санко, обсъждахме подобни въпроси. В Германия също проведохме една много широка дискусия, която в крайна сметка доведе до тази препоръка. И след три години Три години по-късно имахме оценка и последната от тези оценки беше доста негативна от страна на правителството. Въпросът според мен е много по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед. Тъй като да имаш или да нямаш една а, банкова сметка е свързано с а, много други фактори. Например, трудно ли е да се отвори банкова сметка Ами, ако някой вече има две такива сметки и а, се опитва да отвори трета разплащателна сметка, естествено, че би трябвало да му е трудно, но причините са различни. Аз, например, съм е, жертва на подобна ситуация, защото моята банка ми каза, не е възможно е, още една сметка да ви бъде отворена. Така аз изготвих един доклад и е, съм включил всички тези доводи, едно резюме на това, което аз съм прочел в обсъжданията, в изследванията. Има три момента. Политическите избори, съществуват. Не се вижда много добре а, това, което предоставих на слайда. Не може да се прочете. Къде трябва да се разположи това, този въпрос в рамките на финансовата криза с оглед на дискриминацията? Започнах с политическите избори, липсват на достъп в Европа до базова разплащателна сметка. Има два, две страни. От една страна има хора, които наистина не искат такава сметка, защото не има е удобно, защото нямат необходимост, защото разходите са твърде високи. От друга страна пък имаме а, маргинализацията, която не е умишлена. Не знаем защо има такива а, области като Румъния и България, където а, не са разпространени толкова а, банковите услуги, като цялата област, или пък хора, които, а, на които не им се предоставят, да речем, в Ирландия, в Обединеното кралство, където има много, множество банки, финансови институции, но все пак много лица са изключени. Това е също така свързано и с задължеността. Не можем да а, игнорираме данните, които виждаме тук а, по държави връзката в а, Обединеното кралство между а, достъпа до банкови услуги и доходите. Виждате, че тези с а, висок а, доход имат много повече достъп. Проблема е свързан с бедността и свръхзадлъжнялостта като социален проблем. Но има и друг аспект. А, дали обществото има нужда хората да имат банкови сметки? Много по-ефтино е. А, в Германия имаше такава дискусия колко милиони средства се а, харчат а, за хората, които нямат банкови сметки, защото трябва помощите да им се изплащат в а, а, брой. Това е много скъпо. И а, всъщност и асоциациите, и индустрията иска хората да имат а, а, банкови сметки, защото това улеснява изключително много в голяма степен а, разплащането с тях. Друг момент е свързан с това, че има голяма разлика а, между основните а, а, базови услуги в банката. Наистина, разпочатната сметка не е като а, хляба и солта и електричеството, нещо без което не можем да живеем. Това зависи от средата и обществото, в което живеем. Това, което трябва ние да установим е къде емпирично са проблемите – но не съществуват такива емпирични данни. Предимно са а, проучвания. А, не може, според мен, да се говори за социално изследване, което а, се основава на такива допитвания. Това е маркетингово проучване, не е социално изследване. Не можем да разчитаме на хората да ни разкажат каква е ситуацията. И като социолог аз не харесвам тези допитвания и ми се струва малко странна тази тенденция да се разпитват хората как според тях стоят ситуацията. А, наистина няма как да разберем точно защо а, различни хора нямат банкова сметка в различните държави и след това да се опитваме да решаваме проблем, който не можем ясно да дефинираме. Разбира се, като решение можем да кажем, че а, според различни хора не е удобно да а, имат банкова сметка, то тогава можем да си кажем, нека ги научим. Ако за тях е много сложно, нека да им покажем как. Ако кажем, че е твърде скъпо, нека намалим разходите. Ако хората нямат достъп, а, то тогава говорим за други мерки. Моето предложение от а, 30 години вече е да се спрем на истинския проблем, а именно свръхзадлъжнилостта. Това е а, един социален проблем, а, свързан с това, че няма банкова сметка. И от 2004 насам има традиция в парламента. Тогава а, се промени проекта на една директива а, и се включи в заглавието свърхзадължеността. И поемането на банковите сметки много високите кредити, много високите лихви по кредитите, когато минат определени периоди. Всъщност, според мен, истинското обсъждане трябва да бъде а, въпросът за това как а, да се осъществяват кредитите, заемодаването, така че не се стига до свръх задлъжнялост на хората в а, сектора на финансовите услуги, защото всичко е свързано с кредитната стойност, кредитната история. Ако вашите, вашата оценка падне, то тогава банките не ви разглеждат като достатъчно привлекателен клиент. Как правят, постигат своите доходи и своите печалби данъци, банките? Посредством продажба на продукти и услуги на нас, потребителите, а именно тези деветни и кредитни карти, всички тези обаче дейности не са свързани с нелите хора. Тоест това е един провал на пазара да обслужи и тях. И тук няма да проработи тази препоръка. Препоръките работят, когато има мотивация от пазара да се направи а, нещо. А тук нямаме такава мотивация, няма а, причина, поради която това би се осъществило. Ако а, си зададем въпроса каква е функцията на разпрощателните сметки за тези свръзадлъжнели лица, функцията е да има поддръжка на ликвидността, разбиране за това къде се намира е, човек. Една базова финансова информация, финансово образование е необходимо човек, за да е наясно с финансовата си ситуация. От друга страна, това е паспорт. Вашата банкова сметка е свързана с е, е едно представене, е свързан на е, банковата сметка с вашето самочувствие, увереност в себе си, особено в Съединените щати. Всъщност кредитната карта е паспорт, тъй като те нямат тези а, карти за идентичност, лични карти. И ако а, вие трябва да споделите, че нямате разплащателна сметка, то тогава нямате карта. А, това означава, че сте едва ли не гражданин от втора класа. Но ако разгледаме всички тези а, варианти, виждаме, че 10% от прехвърлените суми са а, всъщност с. А, при прехвърлянето на малки средства. Тоест хората, които така или иначе нямат много пари, губят още повече, прехвърляйки по този начин. Радвам се, че комисията поне това, ако е отчела. И така, ако има решение, решението трябва да е правно. На второ място трябва да разгледаме а, ситуацията при банките. Банките, които предоставят тези разпръщателни сметки, защото те също са а, уязвими. Виждам, че а, пресрочвам времето, за това ще побързам. Пръщам се а, и апелирам за овърдрафта, защото е необходим, макар и в малки количества, този кредит е нужен. По принцип съм съгласен с тези въпроси, които се добавят. Разходите трябва да бъдат уточнени и кредита трябва да бъде също взет предвид. Председателят, благодаря много. Благодаря за това, че ни осветлихте за тази доста дълга история на това предложение, за което и аз, честно казвам, не знае. Затова благодаря за това, че споделихте своята а, работа. Надявам се този път да постигнем напредък. А, сега вече имам и вашия документ, така че ще го изчетем. Следващия ни а, участник, който, на който ще дам думата за 10 минути е господин Виктор Камински. Здравейте на всички! Благодаря за това, че из... поканихте и кредитните а, съюзи в а, това изслушване. На това изслушване бих искал да кажа няколко думи за това как а, ние работим по този въпрос и да споделя някои от нашите коментари и предложения в тази област. Съвсем накратко ще кажа, че а, представям а, Европейската мрежа на кредитните съюзи от Обединеното кралство, Ирландия, Румъния, Македония, Естония. Тези от вас, които не знаят какво точно означава а, кредитен съюз. Това е финансов кооператив, демократично контролиран а, институция, която а, има международни принципи на взаимодействие, както и международни принципи а, на кредитните съюзи. Те действат а, на местно равнище очертават общи принципи, като например географска област или членство в дадена асоциация или професионална област. и така ние обслужваме нашите членове на местно равнище ние сме институции, които нямат, а, а, не са с а, частна, с а, с нестопанска цел, т.е. всичките ни печави ние разпределяме след това към членовете. Има различни услуги за потребителите и по- конкретно за а, семейства и домакинства с ниски доходи, с скромни средства, както ние наричаме нашият основен а, а, целеви а, целева група. Неправителствени организации, микрокредитни организации, това е нещо различно. Кредитните съюзи са, се самоиздържат, те разчитат на своите средства, нямаме външни инвеститори, не са ни необходими външна помощ и подкрепа, нямаме нужда и от държавна помощ за нашата дейност в повечето от географските области, в които оперираме. Някои от кредитните съюзи предоставят не само прости услуги, упростени, но също така и дебетни карти, разплащателни сметки, вътрешно банкиране в някои от кредитните съюзи е възможно да се финансира и ипотечно. Както почетах и по-рано, Нашите кредитни съюзи са демократично управлявани и се управляват от собствениците. Често има надзорен съвет, управителен съвет, хора, които не получават заплащане за тази си дейност по управлението. Кредитните съюзи от историческа гледна точка се създават, за да се предостави достъп да, до финансиране. Днес кредитните съюзи все още обслужват потребителите с ниски доходи и ние се опитваме да помогнем на нашите членове да работят с спестяванията си, да могат да изплащат заемите си по един отговорен начин. Ние също така се борим за подобряване на финансовото образование и информираност на нашите членове. Ще ви а, кажа няколко думи за нашите дейности, за да подкрепя, а, за да покажа как подкреп, подкрепяме а, инициативата за финансово включване и липса на маргинализация от страна на, инци... на комисията. Това, което искам да кажа е, че ние все пак препоръчваме един цялостен подход към, този, към тази тема, за да се способства за финансовото включване посредством този цялостен подход. А, имаме предвид, че хората имат нужда от информация, от образование, от съвети, от достъп до финансови услуги, най-различни финансови услуги, не само а, базова разплащателна сметка, а, добра правна а, среда за защита на потребители, но също така и добро законодателство за нестопанските услуги, а, като например а, нашия тип институции, законодателство, което, с което се избягва неравнопоставеността, особено, що се отнася до търговските банки. И ние действително сме изправени пред този проблем в много държави, където а, има а, организации като нашите, като кредитните съюзи. А, в много държави а, има такова ограничение за достъп до а, базова разплащателна сметка, но кредитните съюзи много, от много години предоставят такива базови сметки без допълнителни разходи и такси или пък с прозрачни малки такси, без наказателни а, глоби или санкции. При нашите разпощатани сметки не предлагаме възможност за овердрафт, но всеки член на един кредитен съюз, разбира се, може да кандидатства за разширени услуги, така че да имат достъп не само до основните услуги, но ако, да речем, в някакви обстоятелства имат необходимост да имат достъп и до по-сложни, по-различни услуги. И така, накратко, в някои държави, като например Естония, Ирландия, Румъния, кредитните съюзи, имат някои ограничения при предоставянето на възплащателни сметки. В Естония и в Румъния, например, кредитните съюзи не са, не им е разрешено да получават влогове, да имат депозити, да поддържат депозити за техните членове. В други държави се ограничават възможностите за изтегляне на средства от страна на членовете, в случай, че имат много големи задължения. Също достъпът до разплащателните инфраструктури много често се оказва твърде скъп за кредитните съюзи. В случая на Полша видяхме, че 23% от възрастното население, от активното население няма банкова сметка. Две основни причини има за това. Това е загрежеността за високите разходи за поддържане на разплащателна сметка и липсата на доверие в банките. Но според изследванията на Националната банка на Польша, всъщност научихме, че 54% близо от отговарящите това, на това изследване са казали, че те просто нямат нужда от такава сметка, защото предпочитат средства в брой. Има също така и много а, лица, които споделят, че имат много скромни доходи, нямат спестявания, нямат редовни доходи и таксите са твърде високи, разходите са повече отколкото ползите и няма висок интерес в областта на спестяванията. Само 2,6% от респондентите казват, че са им отхвърлили искането за отваряне на сметка заради липса на заетост. Много малко казват, че не са имали възможност да отворят сметка преди друга причина. Ще прескоча нашите дейности тук, които ние извършихме през последните две години в тази област и се спирам на това какво може да направи Европейския съюз. Ние подкрепяме а, инерцията, ускорението, което в момента има в държавите членки за по-голямо включване и липса на маргинализация. Нека наистина таксите да, бъдат, да не бъдат твърде перспективни задължителни и рестриктивни, за да могат те да бъдат преценени от предоставящите услугата, да има цялостен подход за справяне с финансовата изключеност, включително преодоляване на свързадлъжнялостта и посредством работа на твърде високи цени. Не би трябвало правилата за избягване на правене на пари, за борбата с изпълнението изпиране на пари да представляват много голяма пречка за кредитните институции а, при предоставянето на тези услуги. И в някои от а, случаите техническа помощ от национално или европейско ниво биха били от полза, за да се разширят а, тези предоставени от а, кредитните съюзи разпощателни сметки. Председателят, благодаря много, че споделите с нас вашия експертен опит. Наистина смятам, че има много сложни въпроси, свързани с финансовата организация. Беше много интересно, че и вие, и говорите преди вас, особено професор Райфнер, говорихте за директивата а, за директивата за кредитите за потребителите. И вчера разгледахме едно изследване по тази а, тема. Тоест има много препокриващи се точки, така че може би ще чуем някои други докладчици по тези доклади в нашата комисия. И така, последно ще чуем от господин Питър Тирберг. Надявам се, че правилно произнасям. А, изключително доволен съм, че мога да ви дам думата и вие да споделите с нас вашия значителен опит. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми дами и господа, радвам се, че днес имам възможност да бъда сред вас и желая да е, се спра накратко на договорните разпоредби, които осигуряват достъп до банковите сметки като една обща услуга или по-скоро услуга от общопански интерес. Ще се спра накратко на отделните членове и различните проблеми, които те създават. След това ще се опитам да направя съответни заключения. Всъщност аз донесох тук презентацията, която не се вижда на екрана. Вероятно става дума за технически проблем. Първата разпоредба е разпоредба, която беше включена в първоначалната редакция на договора, където става дума за е, разпоредби за конкуренцията. Това е член 106 от настоящия договор и там а, се посочват в частност предприятия, които предлагат услуги от публичен интерес. Основната насока на член 106 е, че нормалните а, договорни разпоредби са приложими спрямо услуги от общопански интерес. Когато искаме да се отклоним от тези разпоредби, трябва да се обосновем и трябва да гарантираме е, това да не бъдат несъразмерни е, интервенции в е, нормалните договорни разпоредби, уреждащи свободното движение и конкуренцията. Това всъщност беше основната изходна база в договора. Тоест, винаги когато има изключения, те да бъдат обосновани. И сега стигаме до а, договор от Амстердам. Там има специална разпоредба за услугите от общ стопански интерес и особен стопански интерес. Тази разпоредба беше доразработена в Лисабонския договор, с което стигаме до член 40 от Лисабонския договор. За съжаление, не можете да видите на екрана, но това е един от лингвистичните шедеври, е, които изобщо някога са създавани на ниво Европейски съюз. Plain headache to read. not... Е, Просто ще ви заболи главата само като четете тази разпоредба. Не съм сигурен дали изобщо някой може да разбере текста на разпоредбата, но този член, но става дума за това, че Европейският съюз може да установи принципите за предлагане на услуги от общ стопански интерес и държавите членки трябва да предоставят, възлагат и финансират такива услуги. Има различни резерви тук, без да се засяга действието на това или онова и така нататък, но Европейският съюз въвежда принципите в този сектор и стремежете Европейският съюз да не предлага сам по себе си такива услуги. Има със сигурност юристи, които имат определени съмнения дали този член може да се прилага е, спрямо услугите от общопански интерес. Е, това е, от една страна, още нещо, което се установява в текста на този член е, че всъщност трябва да има регламент, който да се прилага в случая. Днес чухме, че регулирането е твърде различно в различните държави членки. Обикновено то би довело до там съмнения съмненията да се изчистят по отношение на най-правилния правен акт. В случай мисля, че това е директива, защото всъщност директивата е най-подходящия правен инструмент тук, като се имат предвид различните условия на регулиране в държавите членки. Ако се опитаме да приложим член 14, възниква проблема, че единственият правен акт, който се предвижда тук е регламент. И още един аргумент – за това, че Тук нямаме позоваване на член 14 и е, за това е един е, такъв регламент за услугите от общопански интерес е включен в протокол 26, който обаче не може да представлява основ, правно основание за е, приемане на правен акт, но въпреки това трябва да бъде взет предвид, защото тук се орежда ролята на органите на местната и регионалната власт които предлагат е, комунални услуги е, и ги финансират, т.е. услуги от е, публичен интерес. С други думи, тази формулировка е насочена също към това, че е, всички тези услуги не трябва да се уреждат, предлагат и финансират на равнище Европейски съюз. Може би е, трябва да се спомене също, че тези услуги от е, общ публичен интерес е, се включват в вторичното законодателство във връзка с пазарната либерализация, мрежовите индустрии, телекомуникациите там. Във всички случаи можем да видим нещо. Имам предвид във вторичните правни актове. Обаче, трябва да отбележа също, че в тези правни актове не непременно Европейският съюз създава тези услуги. Там се посочва, че Европейският съюз ще либерализира пазара и след това ще е, вземе предвид е, този тип услуги и предлагането им в а, държавите членки, като се вземат предвид и отдалечените райони. Във всички случаи а, се приемат а, тези услуги, които обаче всъщност трябва да бъдат създадени от държавите членки. И това се дължи и това на основание на вторичното законодателство на Европейския съюз. Значи, няма много прецедентни случаи за създаването на услуги, които са от общопански интерес от страна на Европейския съюз. Добре, тогава трябва да погледнем още веднъж член 114, където става дума за общи правила за хармонизация. Това би било евентуално една възможност, но много е, зависи от е, формулировката, от редакцията на текста текста на този член. Така че окончателният инструмент, който желаем да приемем е може би този, защото член 114 служи за реализация на вътрешния пазар. И ако се прилагат правни текстове, то тогава трябва да има трансграничен елемент. Много се говори за социалното включване. Това е изключително амбициозна цел. Не би трябвало да ме разбирате погрешно, но какъв е тук трансграничният елемент? какво е трансграничното измерение. Когато се подчертава аспекта на социалното включване, може да срещнем проблеми е, при прилагане на член 114 като правно основание. Така че би било по-добре, ако ние наистина можем да приложим този член за е, Ситуацията, която е, разгледаха колегите експерти, става предвид за ситуации с трансграничен елемент, например в Швеция, Господин Фол също се спря на този проблем в неговата собствена страна, т.е. да могат да се покриват всички е, тези ситуации. За това са необходим, е необходим трансграничен елемент, който би е, е, дал възможност да се прилага член 114. Благодаря за вниманието. Uh, Благодаря ви много. Вие а, вероятно ще ни разберете, че а, тук разглеждахме, веднага се хванахме за договорите. Изненадахте ни с член, който цитирахте, защото според нашите а, документи той се отнася до селското стопанство, но може би ще а, или може би търсихме 114, а трябваше 141 или обратното. всеки от нас веднага грабва своето копие на договора и както виждате, днес ни беше от полза. Благодаря за интересните презентации, които чухме от всички вас. А сега ще приканя колегите да ви зададат въпроси, преди да преминем към следващите оратори за днес, другите ни гости. Нека направим това по-бързо, за да можем да имаме време, да направим обобщение накрая. И така, кой би искал да зададе въпроси на нашите гости, може би аз бих могъл да започна по-конкретно, защото ми се стори, че а, приносът на кредитните съюзи в тази дискусия е особено важен и се връщам на различните нормативни а, рамки, според които действат те в различните държави. Наистина много полезна беше информацията, която чухме за спомагателните каси, но трябва ли а, наистина някой от а, тези моменти, на които се спряхте да отчетем тук по-разгърнато? В много държави, от държавите те предоставят и достъп до разплащателни а, сметки, а, достъпно финансиране за домакинства с ниски доходи, включително в моята държава, в а, има много интересни такива схеми, които реално функционират като взаимоспомагателни а, каси и те помагат на семействата да се да намерят заетост. И ми се струва, че би било интересно да чуем отговор на този въпрос. благодаря. Нашите взаимоспомагателни каси участват в социалното включване по най-различни начини, тъй като ние предоставяме а, услуги а, на семейства с а, ниски доходи и също така а, в някои от географските райони, например в а, Полша, предоставяме услуги и за отделни а, членове, които а, стартират свой собствен бизнес. Основният проблем, който аз а, виждам в Полша е липсата на директен достъп до а, банковите структури. Това е нещо, което виждаме и в други държави. Въпрос свързани с разходите, особено за малките спомагателни каси, а, да се превърнат в част от а, тази цялостна инфраструктура а, нямаме а, възможност а, Ние всъщност можем да предоставим а, разплащателна сметка за всеки един член на взаимоспомагателната каса. А, можем да предоставим а, заем на всеки с известна а, кредитна история. Това не е а, проблем. Директивата за потребителските кредити, която споменахте, не представлява проблем в Польша. Ние а, попадаме в приложното поле на тази директива и има ползи за нашите членове. Има един въпрос, който вероятно не е много разпространен в някои от държавите, но трябва да го подчертая. Голяма част от пазара не е регулиран изобщо. различни а, дружества, които предоставят услуги а, и отдават заеми и се възползват от ситуацията на социална изключеност и маргинализация на а, бедните хора и а, по този начин генерират приходи за себе си. В Польша тези институции не са регулирани, не се наблюдават и не следват каквито да било правила, избягват практически директивата за потребителските а, кредити. Това също така е а, проблем, който и ние наблюдаваме. На ниво различните държави а, виждаме проблем във връзка с а, липса на каквато и да била стратегия за финансово а, образование, разпространяване на информация. Ние самите си имаме стратегия като спомагателни каси, но самите а, а, правителства не виждат това като а, основен въпрос. Благодаря много. Мисля, че а, редица от тези въпроси ще а, се влияят в нашата работа. Има думата следващия оратор, след това госпожа Гебхарт. Тези, които не се нуждаят от разпъщателна сметка. Това са а, гражданите, за които говорим. И тук се казва, че те са 5 или 6 или 7% в Полша, които не искат. Всъщност повече. Има някои, които казват, че е твърде сложно. Има и такива, които отказват подобна сметка. Не трябва ли да се спрем именно на тях? По-рано казахте, господин председател, че смятате, че този въпрос може да се саморегулира. Но не се случва това. Справи сме пред проблеми и за това смятам, че не трябва да осложняваме излишно. Ние наистина имаме склонност да свръхосложняваме всичко и поне от моя гледна точка, всъщност аз не говоря за това да даваме заеми и кредити на хората, професор Райфне, вие говорихте за свръхзадлъжнялостта и това, че тези хора имат нужда от допълнителни средства, но пък аз ако бях банка, не бих дал средства на тези хора. Моят инстинкт е, че ако действително всеки един граждан на Европейския съюз иска банкова сметка, то тогава ние трябва да предоставим банкова сметка, а не кредити. Ако обсъждаме тази област, по този начин мисля, че осложняваме твърде много и няма да стигнем до какъвто и да било резултат. А сега ще дам думата на нашия докладчик, госпожа Гебхарт, или преди нея да чуем и друг въпрос. Благодаря, имам два въпроса. Първо, във връзка с това, което казаното от господин Шмидт, аз също смятам, че би трябвало да насочим вниманието си най-вече към осигуряването на достъп до банкова сметка, за да могат хората да участват в безналичните сплащания. И тук и дума не може да става въпрос за заеми. Но при това възниква един технически Въпрос, който винаги се задава от представителите на банковите среди. Как, питат те, е, ще се направи така, че е, лицето да не излиза на червено, така да се каже, разплащайки се с е, банкова карта в интернет. Така че, вероятно би могло да се помисли за малки е, дебитни остатъци поне. Не, как да, как, как, как да коментираме пред тези банки, които казват, добре, ние сметка ще им дадем, обаче трябва да са на плюс, да не могат да излизат на минус. Тоест, къде е, ще се тегли чертата между приемливо и неприемливо. И втори въпрос във връзка с казаното от господин Камински. Един колега от Великобритания повдигна въпроса за взаимоспомагателните каси. Разбира се, те са разпространено явление в Великобритания. И колегата от економическата комисия каза, че това е било прекомерно изискване към взаимоспомагателните каси. Тяхна специфика не би позволила. А, вие как се отнасяте към евентуалното включване в приложеното поле, поле на тази уредба на, на тези, на взаимоспомагателните каси? Госпожа Гебхарт, а, благодаря. Не бива да смесваме различни неща, моля ви. Е, Инак няма да напреднем. Да, задължеността на неплатежоспособните е проблем и, и този проблем трябва да бъде преодоляван, но не чрез уредбата на достъп до банкова сметка. Това са различни неща. Винаги може да се правят връзки, разбира се. Ясно обаче, трябва да разграничаваме двата въпроса. Достъпа до банкова сметка, като централен и всичко останало. Е, въпрос към Камински и към Вили. как да, да, да, да измислим някакви инструменти, не непременно от общоевропейски нормативен характер, но как бихме могли да е, организираме нещата така, че е, чрез е, тази основна стандартна банкова сметка да се разпространяват и знания сред гражданите, които не се справят с управлението на собствените си финансови средства. Но ами как да се обвържат двете неща? Една австрийска банка, например, е, дава консултации, е, полезни съвети е, на хората, които са изпаднали за тройно положение. Вие представяте ли си някаква подобна уредба в Европа? Да, доколкото не виждам повече желащи да въпроси, нека нашите експерти да отговорят а, някои неща бяха е, адресирани специално до господин Камински, но нека, нека всички експерти коментират накратко. Е, значи първо за електронните разплащания и за какви карти става въпрос. За нас става въпрос за дебитна карта. Дебитната карта трябва да бъде в основния пакет, никакъв случай не и кредитна карта. И така просто няма да се излиза на червено. А ние споменахме възможността за евентуален овердрафт, но това не би следвало да влиза в общо регламентирания на европейско равнище основен пакет банкови услуги. В отделните държави членки, разбира се, идеята може да се обсъжда, Значи идеята е нещата да се оставят на преценката на националния законодател или надзорен орган. И сега по въпроса за дебитните карти и разплащанията в интернет. Тук възниква и друг проблем, а именно, че в повечето случаи е, е, електронните търговци приемат само кредитни карти. Значи ще трябва да се иска от тях е, да поразширят малко гамата на електронните платежни средства, поне за ограничените в териториалния мащаб на съответната страна места в интернет. Значи ние тук не искаме достъп до кредит. Онова, което казваме обаче е, че без основна банкова сметка просто не е възможно да се премине нататък към други банкови услуги, с това число е, кредит. Тоест, за нас няма автоматична връзка между основния банков пакет и достъпа до кредит. Що се отнася до съдържанието на този основен пакет, не е необходимо на всеевропейско равнище изрично да се е, е, е, упоменават всички банкови инструменти. Просто функциите на един такъв банков пакет трябва да се посочат. Нали, внасяне на средства, тегляне на средства и така нататък. Не и конкретната техника. Аз мисля, че ние приемаме това определение на основната сметка и за повечето взаимоспомагателни каси няма да, да представлява трудност. В Польша, в Ирландия или в Великобритания, особено при новото законодателство в Великобритания. В други страни, е, както казах, Румъния, Естония, of uh, accepting uh, Uh, from... Може да възникне проблем дори за е, приемане на е, спестявания от членовете. Там е, явно ще трябва да се измени специалното законодателство, без да мога да кажа как точно ще стане връзката между основната сметка и просветата, финансовите консултации и така нататък, обикновено в една взаимоспомагателна каса това се и прави. Това е част от нейната дейност. И поне се опитваме чрез общонационални просветни кампании разнообразни дейности нашите клонове стигат и до най-малките населени места, без каквото и да било друго банково покритие. Всъщност, ние, е, взаимоспомагателната река си, сме е, е, единственият начин местните жители да получат достъп до каквито и да било финансови услуги. Така че за нас този проблем с финансовата просвета не съществува. Не знам вече търговските банки как биха се отнесли. Така безплатно да консултират обикновените си клиенти. Опасявам се, че там няма да стане така. Професор Ахнер, желаете ли вие? Aber die Zeit ist äh, abgefahren. Zahlungsverkehr. Според мен може да стане, но сега е доста късно. Е, тоест плащания без кредит вече май не съществуват никъде по света. И втори въпрос е, за достъп до сметка за нуждите на кредитирането. това ще бъде пречка пред откриването на банкови сметки. Фактически, ако видите е, е, във Франция какво е положението, колко малко хора всъщност се ползват от това право, което им е дадено, е, в Германия пък е, банките постепенно ограничиха и предоставиха дейността си по отпускане на разплащателни овърдрафти на, на задлъжнели лица. Е, е, така стоят нещата, аз не мога да предложа някакъв позитивен аргумент. Господин Клюте би искал е, да зададе кратък допълнителен допълваш въпрос. Ще му дам възможност. Имам конкретен въпрос. В Германия има сметка, която е защитена от залози и от запор, всъщност, извинете. Е, не може ли да се говори е, в същия дух и за тази базисна разплащателна сметка? Да, всъщност тук се създава е, специална сметка. Ние разработваме все повече инструменти за свръхзадлъжнели лица. Имаме отделни сметки за тях. Ще направим още една специална сметка за тях. И това в Германия се получи вече. Ние махнахме защитата от запорна разплащателна сметка. Сега всъщност имаме само защитена сметка. И това е ефекта, който който е, в момента настъпва и за мен е той е доста проблематичен, както и за някои други. Аз е, трябва още веднъж да се изкажа, защото това е тема, която ме интересува дълго време. За нас не е е, е от значение за, да въведем някаква нова специална сметка. Става дума за това да се осигури въобще възможност за хората да имат сметка. Това е нашата задача. И за това е, всъщност е, работим и това трябва да създадем. Е, за това сега изслушваме експертите, за да видим къде са проблемите, къде е, са пречките, които трябва да отстраним и за това ви благодаря за вашите презентации, които ще ни дадат възможност да преценим по какъв начин да действаме. Не става дума сега за това да бъдат създавани нови специални сметки, а да се погрижим за това хората изобщо да имат достъп е, до базова разплащателна сметка. И тъй като знаем, че определени хора имат е, проблем с е, платежоспособността, то тогава тази сметка трябва да бъде базисна по характер и е, тя да не предлага всички финансови услуги, но все пак да бъде една нормална сметка, да не бъде някаква специална сметка. Когато в Германия се въвеждат някакви специални сметки, тогава трябва да си зададем въпроса дали това е правилно, а не да твърдим, че няма да правим нищо, защото в е, Германия не сме успели. Well, I'm sure this is a point which we'll come back to later. I think I just wanted to... този въпрос пак ще се върнем. Бих искал да чуем господин Деберг и да побързаме, защото още трима авторитетни експерти предстои да се изкажат. А, сега, господин Дерберг, аз намерих 14-тия член, явно не 40-тия. А, извинявайте, че не произнасям правилно. А, мънкането под носа е датски специалитет. Три неща мога да кажа по въпроса за това дали една банкова сметка следва да предполага и достъп до кредит. <clears throat> Първото нещо е, че сега преживяваме финансова криза, която до голяма степен е, бе породена от твърде безпрепятствения достъп до кредит. Не бива да забравяме това. Така че принуждаването на стопанските субекти да отпускат кредит, вероятно не е най-подходящото нещо, поне при сегашните обстоятелства. Второ, предполагам ще възникнат доста чисто правно технически проблеми при е, определенето условията на подобен кредит, колко, на кого, при как, каква кредитоспособност И на трето място, е, мисля, че сме стигнали абсолютния предел на онова, което могат да уредят нормите за вътрешния пазар. Значи, ако искаме регламента да се основава на 114 опитвам се правилно да произнеса 114 член от договора, то не знам как бихме вписали и кредит в едно такова предложение. По 114 няма да стане. Да, аз мисля, както посочи госпожа Гепард, фактически ние нямаме и такова намерение. В известен смисъл вие по този начин разширявате периметъра на нашите правомощия. Ние не, не сме имали предвид да работим по, по достъпа до кредит. Сега, следващите ни от докладчици Да, за мен е голямо удоволствие да ви представя за първ път от известно време насам, понеже той на времето бе редовен посетител, Джим Мари, е, това беше наш редовен гост на времето, който някакси е, безпрепятствено премина към новата си роля на председател на Европейската фундация за финансово приобщаване. Abayo, След това управителя на Резо Финансма Альтернатив, мрежа за альтернативно финансиране, Франция и накрая Дакстайн, директор от Асоциацията на германските банки, е, чийто ресор е обслужване на дребно и банкови технологии. Сериозен експертен потенциал сме събрали. Значи тук е, де повече от 10 минути на човек. Моля да се съобразите. Хайде сега да чуем Джим Мари. Е, благодаря, господин председател, за любезната покана и още повече любезното посрещане. Аз съм си сложил нова шапка, както вие казахте. Само на няколко седмици ми е шапката. Представител съм на Европейската фундация за финансово приобщаване, основана 2010 година, за да популяризира достъпа до финансови услуги е, и разбира се това число до основни е, банкови сметки и възможности за банкови разплащания. Три неща основно имам да ви кажа. Първо, за растежа и единия пазар, понеже това е акцента на тази е, част от днешния ни разговор. Второ място, основната разплащателна сметка и от какво да се състои тя. И трето, аргументите за задължителен подход. Ние до голяма степен споделяме критиката на госпожа Гепхарт, а, а и отправени от някои други към комисията срещу така наречения МЕК е, така неформален подход. Ние сме за нормативен подход. Така, сега социалните аргументи за 30-те, вероятно и повече милиона души, които нямат, а, е, са категорични. Но, вероятно, аргументите от сферата на единия пазар и растежа са още по-красноречиви. Ясно е, че е, растежът е, е най-силен и най-резултатен, когато е приобщаваш, когато всеки член на обществото може да принесе за економическото развитие според възможностите си. It's also without going into the, all the complications of the articles of the... И сега, без да се впускаме в а, а, лабиринта на договорните положения, а, тук можем да споменем услугите от общ интерес, достъпът до тях, и връзката му с растежа. Не можем да постигнем пълен достъп обаче до услугите от общ интерес без достъп до подходящи платежни средства. Всеобщият достъп не би бил постигнат, ако не може всеки да плати е, по надлежния начин за услугата. Освен това, говорим за 30 милиона, а вероятно са повече, е, тъй като трудно се преценява е, кой има и кой няма. Но тези 30 милиона, така или иначе, не са всички от тях е, е, беззащитни жертви. Много от тях, вероятно повечето от тях, защо не, е, са хора способни да допринесат за социално-економическото развитие, да, да, да, да станат предприемачи и, и прочее и са възпрепятствани е, да реализират този си потенциал поради липсата на достъп до платежни средства. Не бива да е, вземаме зададено, че економическия растеж е, ще дойде само от хората, разполагащи с сериозни капитални средства. Ам, с течение на времето банките ще си дадат сметка, че и тези клиенти могат да бъдат рентабилни за тях. Но до кога ще ги чакаме? растежът ще се стимулира по-скоро, колкото по-скоро тези хора получат достъп до банкови услуги. А, а така ще се оптимизира и въобще разплащанията на вътрешния пазар. Сега по така наречената основна разплащателна сметка ние определено приветстваме това, което предлага комисията, но според нас то не отива достатъчно далеч. За хората, жертва на финансово отхвърляне, способността да внасят и теглят парични средства чрез банковата система, е, ще остане особено значим фактор в обозримото бъдеще. И в тази връзка трябва да се мисли и за банкоматите, е, и предпоръките на комисията са твърде непълни в това отношение. Е, е, някак си е, по подразбиране се, се взема, че е, електронните пътища на разплащане са отговорът на всички тези проблеми, но е, това в обозримото бъдеще също няма да се реализира в пълния си потенциал, имайки предвид особено проблемите за достъпа до интернет. Дори понякога електронното банково обслужване е, допълнително разтваря пропаста между хората с достъп и хората без достъп до интернет банкови услуги. Освен това са необходими и обратни стъпки, стъпки насочени от банковите е, институции към потенциалните им клиенти за популяризиране на възможностите за откриване на банкови сметки. Тоест, банките не бива просто да седят с кръстени ръце, да чакат е, е, потенциалните клиенти да кандидатстват при тях. След това е важно тези основни платежни сметки да бъдат конфигурирани така, така да бъдат структурирани, че да бъдат лесно ползваеми и да бъдат достъпни от финансова гледна точка. И накрая аргументите за е, нормативен подход. Не микроуправленски нормативен подход на общоевропейско равнище. Не в никакъв случай, но във всеки случай е, задължителен е, подход, задължителна уредба – в оценката на въздействието, изработена от комисията, например, се говори за рамков регламент. Няма да а, се впускам в въпроса за различните договорни основания, но така или иначе, нещо нормативно, нещо задължаващо е нужно. Първото нещо, което трябва да се каже, е, че банките няма, поне за известно време, да спечелят кой знае какви пари от основните сметки. Всъщност, те може би печелят вече повече, отколкото си признават, но, но така или иначе една основна банкова сметка едва ли е най-рентабилното нещо по-настоящем за една банка. Така че един факултативен е, инструмент е, не би постигнал е, своите цели, да не говорим, че би породил риска от заобикаляне е, на уредбата и от опоручаване на конкуренцията. И после, ако вземем платежните услуги, е, е, информация за ипотечни заеми, банкови такси, наскоро препоръките по законното платежно средство, това са все области, в които е имало препоръки. Резултат никакъв. Е, най-голямата потребителска организация в Германия, е, която също е, е извършила оценка на въздействието, сочи, че още от 96-та година, за продължение на 16 години вече, в Германия има такъв факултативен подход, който нищо не е постигнал. И още нещо по-интересно, някои от федералните провинции по причини, които са твърде сложни за разясняване тук, действа задължителен, нормативен подход към основните банкови сметки и в тези федерални провинции, успехът е по-висок, отколкото в другите, където режимът не е задължителен. Общо взето, препоръките, е, неформалната уредба може и да е давала резултати в някои държави членки предвид местната специфика, но е, е, разпространение на този положителен опит навсякъде в Европейския съюз не можем да очакваме, тъй като в националните законодателни традиции има твърде различно отношение към факултативната е, е, уредба към, към е, неформалното право. Докато формалното, нормативното уреждане на въпроса е познато на всички държави членки. И да вземем един пример. Да кажем, че аз съм по-стар, дори отколкото аз самия съм стар – трябва ми банкова сметка, отивам да искам банкова сметка, е, директора на банката, само като ме погледне, си дава сметка, че от мен пари не може да извади. Как да убедя аз този банкер да ми свърши работа? Не мога да му кажа, длъжен си, знаеш ли, в Брюксел Европейската комисия е издала препоръка. Едва ли ще ми свърши работа подобен аргумент. Напротив, бих могъл да кажа, има закон, е това сигурно би ми свършило работа. И пак на въпроса за емпиричните данни. Толкова много препоръки, които така или иначе са били последвани от нормативни актове. Значи, сведенията са повече от категорични. Аз просто не, не разбирам е, подхода на комисията. В случая той ми напомня до някъде на някои повторни бракове. Знаете, е, там надеждата тържествува над опита. И накрая, господин председател, основните банкови сметки ще допринесат до всеобщия растеж, е, е, е, до достъп до пазара, до трансгранично разширяване на единия пазар. Но основната банкова сметка трябва да бъде разширена по своя обхват в сравнение с това, което предлага комисията и най-сетне подавляващи са аргументите в полза на задължителния нормативен подход. Благодаря. Пропуснах да включа часовника, е, но е, знам си, че вие сте опитен оратор е, и ще се съобразите с времевия регламент. На следващия оратор ще му включа хронометъра. Благодаря, господин председател. Днес ще говоря от името на мрежата за групата на ползвателите на финансови услуги. Наша основна цел е да предоставяме а, съвети на комисията, консултации в подготовката на а, предложения, които са свързани с финансовите услуги, а, също така а, и в областта на прилагането на такива разпоредби и а, следствията за а, ползвателите на такива финансови услуги а, и с, а, различните агенции и структури, които работят на ниво на държавите членки. Ние представляваме потребителите, инвеститорите, микропредприятията, предприятията, експерти в областта на финансовите услуги. През юли миналата година нашата организация написа писмо до, госп... до председателя Барозо и комисара Барние с израз на нашата загриженост по повод на публикацията на комисията за достъпа до основна разплащателна сметка според нас имаше противоречие с основената политика, тъй като беше по-рано обявена като важен момент за а, постигане на единия пазар. На два момента се спряхме. Много изследвания показват, че достъпът до основна разпрещателна сметка е изключително важен за включването и а, приобщаването на гражданите в обществото за един достоен живот на второ място за едно добро финансово приобщаване, което се определя от доклада на Европейската комисия през 2008 година, е необходимо всеки гражданин да може да използва финансови услуги в основния пазар, не в някакви а, нишови а, услуги и продукти. Става въпрос за основни а, услуги и продукти, които са а, позволяват, способстват за а, воденето на един а, нормален а, живот. А, беше споменато в а, финансовото изключване по-рано. Тук има един важен принцип. Основните права и достоинството на финансово маргинализираните граждани са поставени под въпрос тук и трябва по този начин да се допринесе за спазването на основните човешки права, върховенството на закона и правата на хората, принадлежащи към различни младсинства. Втори момент е свързан с растежа на вътрешния пазар. Финансовото отхвърляне може да се превърне в бариера за растежа на този пазар – през 1999 година сме приели, че финансовото преобщаване е основна стъпка за постигането на интегриран финансов вътрешен пазар през 2009 и 2010. А, има а, бяла книга по този повод, където се посочва, че достъпът до основна сметка е достъп а, за участие в а, обществото и в пазара за много граждани и на 13 април миналата година Европейската комисия прие акта за единния пазар, където се казва, че предстои приемането на съобщение до края на 2011 година, където ще има мерки за услугите от основен интерес, които ще способстват за установяването на тези задачи. Действително не могат много граждани да участват активно в единия пазар. Достъпът до финансови услуги е, е едно основно препятствие, тъй като не всички имат такъв достъп. Препоръката на комисията, свързана с достъпа до а, разпощателна сметка, беше публикувана според нашата организация, една препоръка не е решение. Тя не е толкова ефективна, колкото а, едно задължително законодателство при решаването на един такъв проблем, който засяга а, милиони европейски граждани. Както беше споменато, такава една препоръка може да не бъде осъществена и реализирана – не може да се използва такъв а, тип меко законодателство, когато а, залогът са основни права на гражданите. Не е подходящ този инструмент за предоставянето на една а, всеобща услуга. Няма друг стимул, според който да се предостави услугата от страна на заинтересованите а, институции. Има групи в държавите членки, които са финансово а, а, изключени и не а, подобен род. Меко законодателство е средство за справяне с а, този проблем. Други финансови услуги в същото време остават недостъпни, тъй като отнема твърде много време или са скъпи. По този начин обаче намирането на заетост или а, жилище под найем стават изключително трудни, тъй като а, изплащането, разплащането се извършва по банков път. Според нашата организация, през 2012 година Европейската комисия трябва да покаже ролята си и разбирането си за проблема, пред който са изправени европейските граждани а, и да преразгледа своята позиция и да предложи законодателство, свързано с достъпа до основна разплащателна сметка. Благодаря. Благодаря, казва председателят господин Байо. А, и така, нашият последен гост е господин Штайн а, и той разполага с PowerPoint презентация и има думата за 10 минути. Искам да благодаря на господин Малкам Харбър за поканата за днешната е, среща и в моето кратко изложение искам ясно да покажа, че е, може да се избере пътя на саморегулация, такъв какъвто следваме от Германия от 15 години и за това при една евро, евентуална европейска уредба той трябва да бъде запазен. Аз искам да започна с представенето на препоръките за разплащателна сметка за всеки, както се нарича този тип разплащателна сметка в Германия. Още през 1995 година разпознахме социалното значение на а, разплащателната сметка и че съответните браншови съюзи разпространихме препоръки към всички потребители, независимо от е, финансовото и социалното им положение, да бъде осигурен достъп до такъв вид сметки. С тази препоръка ние успяхме по непюрократичен път да а, е, предлагаме навсякъде нормални а, е, ж, разплащателни сметки на база абуари. В Германия сега в момента се водят над 2 милиона такива сметки, включително и за чуждестранни работници или студенти в рамките на обменни програми. При а, е, спорове потребителят а, е, много лесно може да попълни формуляр за жалба, който се предлага в потребителските съюзи, също така и да се обърне към омбудсмана, чийто адрес е посочен на този формуляр. Има някои така да се нарекат е, причини, е, поради които една банка може да закрие такава сметка или изобщо не може да открива такава. Първо, е, това е злоупотреба с предложената услуга, например, когато става дума за изпиране на пари, обида на клиенти и сътрудници, неистинни данни, които са важни за сделките или когато клиентът не плаща такса за водене и управление на сметката. При нас има консенсус между политиката, защитниците на потребителите и банките по отношение на причините, поради които не може да се открива такава сметка. Ако една кметка а, не се открие или се закрие, това трябва да става с писмена обосновка а, и а, след това потребителят може да се обърне с жалба към компетентният орган. А, при нас а, по-скоро са изключение случаите, в които се сезира омбудсмана. Само 5% всъщност са, е, са жалбите, които се подават за такива разплащателни сметки. През е, последните години имаме 266 е, жалби за частни банки от около 300 хилядите жалби, които имаме по други поводи. Сега, това е за разплащателните сметки в е, Германия и препоръката на Европейската комисия. Целта на Европейската комисия и на Европейския парламент да осигури достъп на всеки гражданин до е, разплащателна сметка и с това достъп до безналичните плащания е, се дължи на факта, че в някои страни е, процентът на хората, които не разполагат със сметка е голям. Ние разбираме тази причина и приветстваме усилията в тази насока. Комисията издаде документ през 2010 година, според който 99% от германските граждани имат разплащателна сметка, колкото във Франция, Швеция и Белгия, в които страни кредитните институции са задължени да откриват такива сметки. Практиката показва, че и по пътя на саморегулирането можем да успеем да решим проблема на лицата, които нямат сметки в държавите членки. Сега, как изглеждат изискванията към а, една европейска базова разплащателна сметка? Една европейска нормативна уредба, както беше представено, трябва да отчита функциониращите национални разпоредби. Това се отнася за причините, а, поради които не могат да се открият такива сметки. Тези причини трябва да са в сила за целия Европейски съюз. Освен това, Европейския европейският законодател трябва да дефинира минимални изисквания към функционирането на такава сметка, да може да се внася и да се тегли от нея онлайн банкиране, ползване на карта за автомат и така нататък. Правото на базисна разплащателна сметка трябва да бъде ограничено върху страната на пребиваване. Както казах, всъщност не би трябвало да се ограничава, защото студенти от други страни получават възможност за откриване на такива сметки в Германия. Разплащателната сметка от този характер трябва да бъде съвсем обикновена, единствено да съдържа ограничение за овердрафт, защото това е недопустимо. А всъщност, според нас, не би трябвало да има и някакъв някаква уредба за европейска базова разплащателна сметка, която да надхвърля тези рамки. Благодаря. For... Мисля, че чухме една много ясна презентация. Много благодарим. Искаме да приключим точно в 6.30. За това ще дам думата за въпроси от членовете, но разбира се, Бихме искали да приканим и нашите гости да коментират чутото до тук. А, господин Мари може да отговори малко по-късно на предложението на господин Штайн за това дали може а, да работи а, саморегулацията в а, този контекст. А, това си го отбелязвам. Господин Майер е в моя списък. На него ще дам думата първо. Сигурен съм, че и докладчиците ще имат въпроси. Шмет, Шмидт Хенслинг, но започвам с господин Майер. Благодаря, господин председател. Искам на три неща да се спра. Разбира се, че има много повече въпроси. Накрая беше казано, за какви клиенти трябва да се предоставят такива сметки. Първо, това е група, която включва милиони жители в собствената страна. Обаче има една все по-нарастваща група, която ние подпомагаме с много публични средства, студенти, преподаващи и така нататък, включително професори и работници, които работят за известно време в друга страна, така че тяхната група вече е доста голяма. Въпросът, който възниква, колко сметки трябва да може да ползва някой в собствената си страна, е, в е, страната, в която е, следва. Там също трябва да има сметка, защото няма как иначе да сключи договор за найем. Така че тук със сигурност трябва да се отработят детайлите. Втората тема – възможности за измама. Винаги има такива възможности при всяка сметка. Това не е особеност на този тип сметка. Според мен това е по-скоро технически въпрос от гледна точка на информационната техника. Аз искам да ви кажа, че скоро си купих малка компютърна програма за 24 евро и ако се плати с карта не струва нищо, ако се приспадна от сметката 5 евро струва. Решението е дали да я купи или не. Това не е въпрос на сметката, достъпа до нея и възможностите. Е, и с това исках да кажа, че е, няма някакво генерално подозрение и голяма дискусия за нещата, които могат да се направят е, при всяка сметка, е, точно защото става дума за малка група. Трето, е, след толкова години разговори за базова разплащателна сметка, възоснова на е, необходимостта за такава сметка трябва да има някаква уредба под формата на директива или регламент. Но тук имаме препоръка. От друга страна, е, безнадежно се поставя въпроса за саморегулацията в някои страни и може би препоръката в действителност е, ще помогне на други страни да се само задължат, като разбира се държавите членки окажат малко натиск върху собствените банки. Това може да бъде известна надежда. Трите точки, колко сметки, това да не зависи е, едно от друго. Ти имаш вече сметка, нямаш нужда от втора. Това не е актуално. Е, да се избягват измамите и още веднъж, ако се правят препоръки, е, то е, тази препоръка трябва да бъде много точна. Примерно след 3 години оценка, ако броят не се е променил, да трябва да се изготви директива или регламент. Благодаря. Uh, thank you. Mrs. Van Uwe was next. Благодаря, госпожа Ванио. Благодаря, господин председател. След е, всичко казано до тук, е, и бих искала да благодаря на всички експерти, които определено хвърлиха светлина върху тази проблематика. Аз е, не че съм изненадана, но но мога да кажа, че предвид данните, които бяха изнесени за изолацията от банково обслужване, за социалната изолация фактически, е, е, която се свързва с това, отхвърлянето от елементарните ежедневни банкови услуги, които наистина би трябвало да бъдат обект на е, основно право, И прочим, благодаря на господина, който е, ни изнесе една лекция е, за договорите, за 14-я, за 114-я член и така нататък. Си казвам, че основните служби, е, е, услуги, извинете, услугите от общ интерес са достояние на унези, които всъщност нямат достъп до тях. И при това се питам, достатъчни ли са добрите пожелания, препоръките, всякакви неформални разрешения? Тук един от нашите експерти, мисля, говори за човешко достоинство. За това става дума. И всички хора, които са изключени от елементарното банково обслужване, общо взето са хора, намиращи се в е, е, тежко социално положение, е, е, хора бедни. Е, изключени от обществото поначало и още повече от а, банково обслужване. И, и оттам нататък. Аз познавам такива хора, познавам хора бездомни е, е в това е, е, число, които си пазят дребните парици, които са им дадени в помощ в джоба си и, и се опасяват от това, че някой може да ги обере, това е, това е нещо, което, което е нетърпимо в наше време. Във Франция има такива сдружения, които подпомагат такива хора, които се умяват да им осигурят минимални банкови услуги при минимална цена. И се питам, как е възможно една нормална банка да не може да осигури този всеобщ достъп за по-малка цена за клиента и за една все пак разумна цена за банката. И аз не мога да разчитам на саморегулирането. Не мога да разчитам на добрата воля на банките. Смятам, че трябва е, е да заявим политическа воля. Чрез регламент и с една относителна хармонизация на общоевропейско равнище, понеже е, данните са тревожни, е, числеността на хората без елементарно банково обслужване нараства, а проблеми не липсват. Господин Шмидт. Благодаря. Е, научаваме, че Германия е страна на ефективността. Едва ли някой може да се изненада от това, но едва ли всички страни в Европейския съюз могат да се похвалят с такава ефективност като Германия. European Banking Federation, as the Mr. Stein, you're in the German branch how could you convince your colleagues? Сега, вие тук казахте, господин е, Штайн, е, е, дали ще може да убедите своите колеги, че този германски стил и метод на, на поведение и управление ни е нужен и тук навсякъде. Сега аз не смятам, че всички банки са недобронамерени, но вероятно ще трябва да им поразмахаме пръст да ги заплашим е, с законодателство. И вероятно дори нашия председател би се съгласил. Ако саморегулирането не дава резултат, значи трябва да измислим нещо друго. Дори нашият председател вероятно би могъл да приеме тази теза. Нали, ако съсредочим е, вниманието си единствено на осигуряването на елементарна банкова сметка за тези, които я нямат. Всичко останало на страна. Това бихме могли да го е, решаваме нормативно. Въпросът ми е към господин Штайн. Да, бихме ли могли така да, да, да е, ги заплашим с законодателство? И въпросът ми е към господин Штайн. Как смятате да накарате колеги с останалата част от Европа да работят като немци? Е, би трябвало да дадем възможност на, на всичките ни експерти, е, които се изказаха накрая, е, да, да коментират. Бих искал накрая да поканя и Филип Еле, ако не възразява, защото генералният директор, за съжаление, не бе в състояние да, да остане повече сред нас. Филип Еле е тук през цялото време той всъщност в Генерална дирекция вътрешен пазар най-вече отговаря за този ресор. Господин Мюлер също така би искал да коментира. Не разполагаме с много време, но така по две минутки на човек, ако не възразявате. След което ще дам думата и на нашите докладчици to comment on what he's heard so far. Thank you, Chairman. Uh, personally, of course, I'm no expert. Благодаря, господин председател. Разбира се, не съм експерт по немската ситуация, но цитирах както приложение 6 от доклада на комисията, където се описва ситуацията в Германия и също така тук пред мен имам а, консултацията, консултациите с основните немски а, банки. От 1995 има необвързащо споразумение с немските банки и немското правителство редовно докладва към парламента за напредъка по това споразумение и от 2008 година определено се казва, че все още са стотици хиляди хората, които нямат достъп до такава разпощателна сметка и всъщност това не е обвързващо споразумение, не се отразява на ситуацията, в която са поставени потребителите, Днеското правителство също така в последния си доклад предлага това факултативно, не е обвързващо споразумение да бъде заменено с задължително обвързващо такова. Бих се поколебал преди да възразя срещу нещо изявено от немското правителство по този въпрос. Благодаря много, казва председателя. Знаех, че мога да разчитам на вас за краткост, господин Байо. Благодаря, господин председател. Мисля, че наистина можем по-отделно да разглеждаме положението на всяка държава. За Германия се каза не малко. Във всеки случай положението е повече от ясно. Днес а, а, навсякъде в Европейския съюз а, се шири е, саморегулирането, в резултат от което, какво? 30 милиона хора, които нямат достъп до банково обслужване. Независимо от това, което казват е, банковите е, среди е, в Европа, продължение на години, че саморегулирането, видите ли, било достатъчно, ето на резултатите. Е, е, така че <clears throat> в ако гледаме нещата навсякъде в Европейския съюз, ще стигнем задължително до извода, че саморегулирането не върши работа. Дори напротив, дори някои страни, да вземем за пример Белгия, от 2003 година има, има закон в Белгия, съгласно който всяка банка е длъжна да, да открива банкова сметка при искане. И днес повечето от тези, които са изключени от банково обслужване, е, е, е, получават альтернативни предложения, които далеч надхвърлят периметъра на задължителното банково обслужване, което им е вменено на банките по закон. Така че вижте, това е един интересен допълнителен ефект. На второ място, общия интерес, услугите от общ интерес. В практиката на Европейската комисия от поне повече от 10 години е, води, е, ни навежда на мисълта, че <coughs> Тези елементарни финансови услуги са услуги от общ интерес. И в частност, Пощенската банка в Великобритания по силата на подобно тълкуване на Европейската комисия е получила правото да получава държавни помощи, доколкото се занимава с услуги от общ интерес. Така че. И последно, не става въпрос е, тук е, да съсредоточаваме вниманието върху хората, които са изключени от банково обслужване. Не, трябва да се каже, че всеки европейски гражданин, какъвто и да било той, има право на банково обслужване. Така, така трябва да се формулира. И, и, и вече, разбира се, може да се развива трансграничния а, е, аспект на банковото обслужване, но, но генерален принцип трябва да бъде такъв. Общо достъпност, общ достъп до банково обслужване за всички, независимо от социално-економическото им положение. Благодаря, господин Штайн. Първо искам да отговоря на въпроса на господин Шмидт. Със сигурност е, не става дума за това Европейският съюз да поеме по пътя на Германия и да се дават е, подобни препоръки за износ на методика. Не. Става дума за това да запазим нашата собствена добре функционираща уредба, ако Европейския съюз е, реши да фиксира нещо във връзка с базовата разплащателна сметка. В страни, където има функционираща уредба, тази уредба да не бъде разрушавана е, чрез е, нова система, която да действа за всички държави членки на Европейския съюз. Е, по-скоро е добре, добре работещите системи да се включат в общо Европейската система. След това няколко думи във връзка с доклада, който беше цитиран, той за съжаление вече остарял. Има по-актуален доклад е, и в него федералното правителство стига до друг резултат, е, посочвайки, че е, смята за допустима законова уредба в Германия, но предвид европейската дискусия не вижда необходимост от действие. Това е много важна информация и може би още един цитат от този съвсем актуален доклад от преди един месец. Федералното правителство посочва, че за него не е безспорно, че липсата на сметки е, в е, Германия за определени лица може да се реши чрез закон. Виждате, 99% от германските граждани имат сметки, а у нези, които нямат сметки, може би е, чрез закон няма да се промени тяхната ситуация. Както казах, това са страни, в които почти всеки има сметка и в такива страни всъщност няма какви цели да постигаме. Целта ни трябва да, бъде, да бъдат открити сметки в страни, където хората нямат такива, а не в страни като да речем Франция, Белгия и така нататък. Благодаря. Да помоля господин Мюле накратко да коментира. Макар да има доста концентрация а, върху темата, свързана с социалното отхвърляне, включително а, в моето представяне, все пак а, трябва да отчетем и идеята за мобилността. Понякога има разлика в документацията, разлика в реалното тълкуване и приложение на правилата. Да речем, документите за това които доказват за това а, кой е човека, които идентифицират а, лицето. Например, в Швеция двугодишен а, престой, двугодишно пребиваване не се казва в документа дали става въпрос за един месец, за два месеца или две години. Ето тези малки моменти, свързани с правилата и приложението, на условията, свързани с борба с прането на пари и така нататък. Председателят, вчера обсъждахме доклада на комисията за 20-те най-важни пречки за управля... упражняването на правата на гражданите в Европейския съюз в единия пазар и мисля, че можем а, да кажем, че определено ще, тази комисия ще вземе а, това предвид. Господин Пеле, може би на вас да ви дам думата а, сега след това представяме господин Мюлер. Заповядайте. Благодаря, господин а, председател. Няма да правя каквито да било а, заключения днес. Ние сме много благодарни на парламента, на вашата комисия, че организирахте това изслушване. Чакаме с нетърпение подготовката на общото становище между Економически и социален комитет и вашата комисия. Много беше интересно това изследване на London Economics и нямам кой знае какво да добавя. Малко е трудно да се самокритикуваме. Ето защо а, м- не би го направил. Що се нас от самото изслушване, наистина имаше най-различни гледаща, които бяха изразени, като че ли няма една единствена истина, нито пък комисията разполага с вълшебна пръчка, а, така че трябва да наблюдаваме Изпълнените изпълнението в държавите членки на нашата препоръка, края на докладите, а, е, крайни срок за докладите е в края на този месец. Ще видим дали са предприяти нашите препоръки и в края на юли ние ще предоставим е, статистика за отворените е, а, сметки в резултат на нашата препоръка, колко хора нямат разплащателни сметки и така нататък. И според тези изводи ще разгледаме вариантите за действие, може би и правно предложение, както каза нашия главен генерален директор. Отворени сме в различните варианти, но както каза последният оратор, наистина дяволът се крие в подробностите, за това трябва да бъдем а, а, обосновани. Трябва да разгледаме вариантите, дали можем да оправдаем едно такова действие на европейско, на национално съответно ниво. И в такъв случай какъв би бил минимума една необходимост от а, национално законодателство, което осъществява, прилага едно европейско законодателство, което представлява един гръбнак в тази област. Но все пак а, ще кажа, че твърде рано на този етап все още очакваме отговорите на държавите членки за последващото действие в резултат на нашата препоръка. Наистина беше много полезно това а, а, публично изслушване и с нетърпение чакаме вашия доклад. Благодаря. Благодаря, че останахте с нас по време на целия следобед. Остават ни 6 минути за нашите двама докладчици. първо нашите а, гости от а, и след това госпожа Гербхарт. Благодаря. Две кратки забележки. Още веднъж мисля, че е, и при това изслушване стана ясно, че е необходимо да се действа на европейско равнище. Можем да направим този избор от ситуацията на засегнатите групи лица, но смятам, че е, трябва, както каза господин Штайн, е, да поемем и в друга посока. Не става дума само да се прие, приеме германската перспектива, европейската перспектива, има европейски и вътрешен пазар и ако искаме да се интегрираме в него. Във всички случаи си струва да се ползва германския опит. Това стои е, извън всякакъв въпрос, но трябва да се изработи европейско решение, а не решението да остане на ниво национални държави. Това е важен аспект и трябва да видим е, как е, и по какъв начин да използваме наличния опит. Смятам, че тук има и етичен и политически принцип, е, и то е следният, е, че няма смисъл да се използва софтлоу предвид е, хора, които се нуждаят от такава сметка. Хора, които се намират в неравностойно положение, те трябва да могат е, да се ползват от силни правни инструменти, а не от софтлоу. Благодаря. Госпожа Гебхарт, благодаря. Благодаря на всички участници в е, днешната дискусия за доброто качество на тази дискусия. Благодаря за вашите изказвания и пояснения. Във всички случаи си струваше да се проведе това изслушване. Още веднъж искам да изясня една точка. Господин Штайн, вие казахте в началото на вашето изложение, че а, политиката, защитата на потребителите и банките в Германия са единни, но тогава се питам защо през последния месец в германския Бундестаг имаше такава ожесточена дискусия. Ако те бяха единни помежду си, нямаше да има такава оживена дискусия. Така че трябва малко по-точно да се вгледаме в нещата. Федералното правителство казва, че не вижда в момента нужда от действия. Казва това, защото всъщност изчаква да види какво става на европейско равнище. Аз смятам обаче, че има смисъл да не се прави нещо, което след това би противоречало на това, което ще се направи на европейско равнище. Смятам, че ние е, във всички случаи се обединяваме около мнението, както каза и господин Клута, че ни е необходимо общо европейско решение, защото ние имаме проблеми от най-различен характер и тук искам да благодаря най- сърдечно и специално на господин Мюлер, защото той балансира дискусията по един много важен начин. Не става дума само за хора с малко средства, а става дума за много лица, за много хора, които имат проблеми. Това не са само хора, които нямат средства или имат малко средства, не са само хора, които са в несъстоятелност. Това са студенти, имам предвид тези млади хора, които следват в рамките на програма Еразъм, отиват в друга страна и казват аз в момента се изживявам като европеец и след това получават студент души, виждат, че Европа не е толкова привлекателна, колкото си мислят. Трябва да мислим обаче и за малките и средни предприятия, които евентуално също могат да попаднат в тежка ситуация, ако не могат да действат достатъчно бързо и губят поръчки по тази причина. Така че, виждате, има различни аспекти за решаване на проблема. За това още веднъж благодаря за различните аспекти, които бяха засегнати в дискусията, е, за това, че бяха показани проблемите и за това, че бяха показани капаните, в които не трябва да попадаме. Очаквам с нетърпение следващите дискусии, които ще проведем във всички случаи. Ние ще представим нашите доклади, ще ги обсъдим и в двете комисии ние искаме да бъдем а, е, готови, така че а, е, най-късно през юни на пленарно заседание да се вземе решение, за да може Европейската комисия, когато започне да работи през юли по тази тема, да вземе предвид и позицията на парламента. Мисля, че това е добър подход. Също от гледна точка на политиката, от гледна точка на парламента да се покаже на комисията, да се дадат указания за държавите членки, как народните представители тук, ние, които сме пряко избрани от хората, се грижим за техните интереси. И с това благодаря още веднъж на, за така добре проведеното заседание. Well, I think everyone deserves a round of applause for following that. So I think we should... Мисля, че заслужаваме аплодисменти. Uh, we should particularly thank our speakers. I, I want to... Да благодарим на нашите uh, гости и оратори. Mm, специални благодарности на двамата докладчици. Особено Евлин Гепхарт за това, че организира тази сесия заедно с господин Камалисто, който е тук с нас. Моите благодарности и към всички участници. Следващото заседание на нашата комисия в понеделник от 3 до 6.30, 6 февруари. А, голямо предложение свързано с концесиите ще обсъждаме. Имаме редица важни а, гласувания. Благодаря на нашата интернет публика и също така да ви информирам, че има копия от бюлетина на нашата комисия вън. А, също така да ви напомня да станете приятел на нашата комисия в интернет. Благодарности на нашите преводачи. Приятна вечер и до следващия път.